Dear colleagues, we can uh, start. Уважаеми колеги, можем да започнем заседанието. Сърдечно приветствам отново с добре дошъл заместник председателя на комисията господин Катайнен. Вече имахме възможност да обсъдим с вас изпълнението на плана за действие за кръговата економика преди няколко месеца и по-точно на 16 март тази година. Нашата комисия проявява голям интерес към напредъка, постигнат от последното ви посещение на сам, както и към планираните за следващите 6 месеца инициативи. Освен това, бихме искали да узнаем кога ще бъде публикуван от комисията докладът за изпълнението на плана за действие за кръговата економика. Нашата комисия взе решение да следи отблизо изпълнението на този план, срещайки се с вас и заместник-председателя Тимерманс на всеки 6 месеца, както и изисквайки ежегодно докладване пред парламента. Разчитаме на вашата готовност да се явявате пред нашата комисия, за да ни докладвате. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни за днес. Ще ви дам думата за уводни думи, след което ще има разисквания с членовете на комисията. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря ви за поредната ви покана за участие във вашето заседание. Днес предстои да обсъдим кръговата економика, една много актуална тема. Днес бе публикуван още един списък с продукти по директивата за екодизайна или екологосъобразното проектиране. Ще се спра върху този списък по-нататък в изказването си. Много се радвам, че ще имаме достатъчно време, за да обсъдим подробно кръговата економика. Много от нас се обединяват около това, че кръговата економика ще е основната тенденция в световната економика през едните години. Затова ние в качеството си на законодатели трябва да сме наясно как можем да подпомогнем прехода от линейна към кръгова пазарна економика. Този преход е важен, тъй като вече съществуващите на пазара кръгови бизнес модели – може да се използват по по-продуктивен начин. От тях проистича по-голяма принадена стойност в сравнение с традиционните бизнес модели. Това е важно, ако искаме да запазим социалната си економика, както и да гарантираме благосъстоянието на обществото. Кръговата економика се свежда в по-голямата си част до бизнес модели. Затова и ние като законодател трябва да сме наясно как да подкрепим нейното развитие. Вече сме започнали работа, поддържаме добро темпо от една година насам, т.е. от приемането на пакета за кръговата економика насам. Комисията започна с плавно темпо да прилага плана за действие. Наред с плана за действие излязохме и с законодателно предложение за отпадъците, с законодателно предложение за продажбите онлайн на стоки от гледна точка на гаранциите за продуктите, с предложение за преразглеждане на регламента за торовете, с преразгледан наръчник за зелените обществени поръчки, с ам, насоки за нелоялните търговски практики. Създадохме също така платформа за хранителните загуби и разхищението на храни. Освен това, отправихме и покана за изразяване на интерес към пилотния проект за така наречените сделки за иновации. Комисията ще ви докладва за изпълнението на плана за действие през януари 2017 година. Това ще бъде съпроводено от съобщение на тема производство на енергия от отпадъци. Едновременно с това работим и по създаването на платформа за финансирането на кръговата економика. Това е важен елемент от работата в тази област. Сега ще премина към директивата за екологосъобразното проектиране. Екологосъобразното проектиране е неотменима част от кръговата економика, тъй като то допринася за модернизирането на економиката ни. Този процес създава стимули, гарантира равнопоставеност за дружествата, извършващи дейност в Европа, както и за унези, които внасят стоки от трети страни. Екологосъобразното проектиране според мен е проект в рамките на вътрешния пазар, тъй като се цели създаването на едина нормативна уредба за стоки, произведени тук, както и за стоки, внесени от трети страни. Трябва да разглеждаме екологосъобразното проектиране поне от три гледни точки – първо, от гледна точка на потребителите, на това какво можем да направим, за да ги овластим. Второ, трябва да разглеждаме екологосъобразното проектиране от гледна точка на промишлеността, както и на трето място като възможност за опазване на околната среда. Първо ще кажа няколко думи за измерението, свързано с потребителите. Намаляването на енергопотреблението е отговорност, която се пада не само на правителствата и политиците. Отговорност за това носят и потребителите, вземайки всеки ден съзнателни решения при избора на продукти. Колкото повече овластим потребителите, толкова повече ще сме в състояние да дадем възможност на промишлеността да модернизира економиката ни. Директивата за екологосъобразното проектиране е много добър инструмент за повишаване на осведомеността Повишаването на осведомеността улеснява вземането на съзнателни решения от страна на потребителите. Европейските организации на потребители са направили разчети, съгласно които общият размер на економиите на домакинство е около 450 евро. Нашите разчети са по-оптимистични. Според нас, годишният размер на економиите за едно домакинство може да достигне 500 евро. Търсенето на съзнателни решения, вземането на съзнателни решения може да доведе до спестявания в значителен размер за отделни потребители и домакинства. Ако разгледаме въпроса от гледна точка на бизнеса, то ще видим, че екологосъобразното проектиране ще доведе до предсказуемост, тъй като ще бъде създадена единна нормативна уредба. Така ще се насърчат инвестициите в нови технологии и новаторски решения. Според научните изследвания, нормативната уредба за екологосъобразното проектиране може да доведе до спестяването на около 55 милиарда годишно в областта на промишлеността. Може също така да се гарантират допълнителни приходи в размер от 55 милиарда. Защо? Защото отделните промишлени отрасли ще повишават енергийната си ефективност ще се стигне до положение изгодно и за двете страни, както за промишлеността, за производителите, така и за потребителите. Нещата се свеждат не само до отделни продукти. Ако се повиши енергийната ефективност на много различни видове продукти, въздействието ще е огромно. Ще се стигне до огромни економии от началото на действието на директивата за екологосъобразното проектиране установихме, че можем да спестим енергия, равняваща се на енергопотреблението на Италия в рамките на една година. Онези, които твърдят, че тази директива е маловажна, нямат представа за цялостния контекст. Според предварителни разчети на комисията, може да се стигне до енергоспестявания, равняващи се на първичното енергопотребление на Швеция в рамките на една година. Ако приемем настоящото предложение, ще можем с други думи да сравняваме Швеция с Италия. Ако наистина искаме да действаме мащабно по мащабните проблеми, тази директива е една добра възможност за нас. Както ви казах, днес публикувахме списък с продукти, които смятаме да добавим към списъка по директивата за екологосъобразното проектиране. Става дума за строителство, автоматизирани системи, асансьорни съоръжения, слънчеви панели и други. Общо 6 категории продукти и уреди. Тези уреди и продукти имат потенциал за енергоспестяване. Този списък се основава единствено и само на потенциала за енергоспестяване. Ако предложението бъде прието, европейците ще могат да си закупуват същите уреди като тези, които ползват към момента, но тези уреди ще бъдат с по-висока енергийна ефективност. Ще се създаде и равнопоставеност за стопанските субекти на пазара. Днес, заедно с организациите на потребителите и крупни дружества-производители, проведохме една много добра проява и организациите на потребителите и дружествата подкрепят нашата инициатива. Те смятат, че тя е една добра възможност за насърчаване на заетостта, повишаване на производителността и създаване на допълнителна стойност. Сега ще се спра върху пакета за торовете и отпадъците. От самото начало на продуктния цикъл въпросът за третирането на отпадъците играе важна роля. Надяваме се с законодателите да постигнат съгласие до края на идната година. Разчитаме на парламента. Внесохте впечатляващ брой изменения, което показва приоритетното значение, което отдавате на това предложение. Ще продължим да следим работата във вашата комисия. Разискванията ви по измененията през месец септември показаха, че по много въпроси се ползваме с широка подкрепа от ваша страна, като например по-амбициозни разпоредби за разделно събиране, предотвратяване на генерирането на отпадъци и рециклирането. Нека още веднъж изтъкна, че ще ви предоставим всякаква техническа подкрепа по време на разискванията ви. Очакваме гласуването във вашата комисия, което доколкото знам ще се състои и дния януари. Има напредък и в рамките на разискванията в работната група на съвета. Регламентът за торовете е първото законодателно предложение, прието по плана за действие за кръговата економика. Основната му цел е да се отвори пазарът за оползотворените хранителни вещества. Това ще доведе до замяната на основни суровини, с местни ресурси. Така Европейският съюз ще може да намали зависимостта си от внос с около 30% до 2030 година. Радвам се, че съветът вече започна разискванията по това предложение, както и че в парламента бяха разпределени правомощията при работата по него. Това предложение ще допринесе до ограничаване на използването на замърсяващи вещества, за които е доказано, че са токсични за околната среда и човешкото здраве, най-вече вещества като кадмия. Комисията разглежда и възможностите за извеждането на кадмия от употреба и за финансирането на това извеждане от употреба с различни економически инструменти, като EFSI и Европейския план за инвестиции. Сега ще се спра върху EFSI и инвестиции в областта на околната среда. EFSI е една добра възможност за насърчаване на зелената економика, за привличането на публични и частни средства за зелени инвестиции. Около една трета от инвестициите по EFSI в момента се заделят за екологосъобразни проекти. Ще ви дам няколко примера за подобно финансиране по ЕФСИ, като например производството на рециклирана хартия в Испания. Това е проект от областта на кръговата економика, който насърчава използването на хартиени отпадъци и възобновяеми материали за опаковане. Друг подобен проект – се реализира в Италия. По него се използват новаторски технологии за производство на биологична пластмаса и биологични химикали. В Финландия пък е изградена мощност за производство на продукти на биологична основа. Тя е с висок капацитет за производство на възобновяеми влакна. Ще замени стара производствена мощност. В тази мощност ще се използва само възобновяема енергия. Работим по увеличаването на броя на екологосъобразните проекти, финансирани по ЕФСИ, включително и на проекти от областта на кръговата економика. Тъй като ЕФСИ през първата година от функционирането си се овенча с успех, комисията предложи срокът му на действие да се удължи до края на 2020 година, като целевите инвестиции се увеличат до поне 500 милиарда евро. В светлината на Парижкото споразумение комисията предложи поне 40% от проектите по линия инфраструктура и новаторство в рамките на ЕФСИ да допринесат за действията ни в областта на климата в съзвучие с целите КОП-21. Силата на ЕФСИ е в творческите проекти, за това и ще проучим възможностите на механизма за финансиране на природен капитал с устойчиви проекти от областта на кръговата економика. Добър пример в това отношение е един проект във Франция. Целта на този проект е да се установи ниско въглеродна економика в региона на Нордпаде Кале. Целта е до 2050 година тук емисиите да се сведат до нула, като едновременно с това се разкрият работни места и се допринесе за економическото развитие и за борбата срещу енергийната бедност. Работната програма на комисията също е доказателство за ангажираността ни в името на устойчивостта. Спираме се най-вече върху прехода към кръговата економика и необходимостта от по-добро прилагане на законодателството от областта на екологията. През 2017 година ще продължим работа по реализирането на плана за действие в областта на кръговата економика, като заложим на пет основни инициативи. Първо, стратегия за употреба, повторна употреба и рециклиране на пластмасата, както и за предотвратяване на изхвърлянето на пластмаса в околната среда. Второ, ще излезем с законодателно предложение за повторното използване на води като ще заложим минимални стандарти за качество с цел опазване на този ценен ресурс. Трето, ще предложим преразглеждане на директивата за питейната вода. Така пряко ще откликнем на загрижеността на гражданите, която те изразиха в рамките на инициативата си от 2013. Четвърто, ще заложим на връзката между продуктите, химикалите и отпадъците, така че кръговите системи да допринесат за по-широкото използване на вторични суровини, чрез насърчаването на нетоксични материални цикли и по-добро проследяване на вещества, будещи загриженост. И накрая ще установим система за наблюдение върху напредъка, постиган от Европейския съюз в посока към по-кръгова економика. Така ще откликнем на вашия призив, господин Лавия, както и на призивите на вашите колеги. С това ще приключа. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря, господин заместник председател Катайнен. Следва първият кръг от въпроси. Първо ще дам думата на координаторите. Думата има Карл Хайнц Флоренц. Моля координаторите да се вместват в рамките по на две минути, тъй като 30 колеги са се записали за изказване. Господин Флоренц, ще се опитам да се вместя във времето си. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни, господин заместник председател. Много се радваме, че спазвате поетия от вас ангажимент. Екологосъобразното проектиране. Преди 10 години участвах в работата по това предложение за директива. Тогава се плъзнахме по една опасна плоскост с това предложение за екологосъобразното проектиране на продукти като електрически кружки, например. Междувременно се оказа, че от тази директива е проистекал благоприятен ефект. Въпросът ми е какви критерии сте предвидили за въпросните 6 категории продукти, за които говорихте като че ли Генерална дирекция околна среда в комисията най-накрая е проумяла, че политиката в областта на околната среда не се свежда до санкции, а че трябва още в началото на производствения цикъл да се сведат до минимум остатъчните отпадъци. Второ, нещо, което отдавна ме интересува, а именно как се прилага европейското законодателство. Господин заместник председател, ако сега започна да изброявам всички законодателни актове, които сме приели с голямо единодушие и започна да ви описвам колко лошо се работи по тяхното прилагане в държавите членки, включително и в моята родина, то утре сутринта още няма да съм приключил. Затова, моля, оказвайте натиск, така че Постановените тук от нас разпоредби най-накрая да започнат да се прилагат в държавите членки. Третият ми въпрос е свързан с кръговата економика. Има проблем с пресечната точка между отпадъците и химическите вещества. Комисията в момента работи по нов документ по този въпрос. Докъде сте стигнали в работата си по този документ? доколко може да бъде взета предвид тук кръговата економика. Можем да рециклираме колкото си искаме, но ако не знаем какво точно се съдържа в пластмасиите, няма да постигнем никакъв напредък. Просто ще шредираме до безкрайност. Мисля, че двете ми минути вече изтекоха, за това ще ви задам останалите си въпроси в писмена форма. Госпожа Дали. Uh, благодаря, председател, Благодаря, господин заместник председател Катайнен, за вашето присъствие. Имам три въпроса. Започвам с встъпителната си позиция. След като отеглихте своето първоначално предложение за кръговата економика и изложихте и план за действие, ние не сме сигурни какво се случва, тъй като няма законодателно предложение. Не искаме кръговата економика да си остане само една фраза, която е модерна, постоянно се използва. Искаме да се извлекат ползи от кръговата економика. Споменахте шесте елемента за екодизайн, които почиват върху енергийните им характеристики. Чудесно е, че комисията мисли за екодизайн. Тя беше направила обещание в тази посока. Екодизайнът е изключително важен за кръговата економика, тъй като той определя материалите, от които ще се изработват бъдещите продукти. Искам да попитам как ще се постигне яснота за това, кои материали ще могат да се извличат от вече съществуващи материали, а не посредством минна дейност или други неустойчиви методи. Следващия ми въпрос е свързан с пластмасата. Споменахте също и отпадъците в морето. Планът за действие упоменава две точки. Нова стратегия за пластмасата и кръговата економика и конкретни действия за намаляване на замърсяването по морето за постигане на целите за устойчиво развитие до 2030 година. Какво се случва в тази посока? Комисията започна ли да работи по стратегията за пластмасата и ще спазите ли срока 2017 година? Ще има ли план за действие за държавите членки, за да може да се намали схвърлянето на отпадъци моретата и въобще как ще ги насърчите да споделят а, челен опит. Казвам го, защото държавите членки са тези, които ще прилагат политиката, прията от Европейската комисия. Искаме те да прилагат на практика това, което вие им изпращате на хартия. И на последно място за моретата отново. Има едни чудесни доброволчески инициативи на НПО, на дружества, но бих искала комисията да предложи силни мерки, за да се намали изхвърлянето на пластмаси в моретата и океаните, което да е част от стратегията за пластмаса до 2017. Благодаря. Благодаря, господин Демесмекер. Meneer е, welkom. Е, Благодаря. Добре дошъл, господин Катайнен. Е, говоря на холандски, родния си език. Господин комисар, имам конкретни въпроси. Като докладчик Сянка, от името на ЕКАРЕ за кръговата економика. Първият ми въпрос е за новаторството. Това е приоритет в плана за действие – Смятам, че новаторството е изключително важно, за да се премахнат пречките пред модернизацията. Хубаво е да има пилотни проекти. Мога да спомена, например, един проект в Северно море, в който участва и Фландрия, моя регион – какво се случва с тези пилотни проекти в Европа, ако може да ни дадете повече информация? На следващото място мерките, свързани с отпадъците при разрушаване на сгради и въобще строителните отпадъци. Казахте, че има един доброволен протокол, който се подготвя, какво се случва с него. И също така, как тези изисквания ще станат задължителни за 2020 година в рамките на рамковата директива за отпадъците. Как можем да улесним повече рециклиране до 2030 година. И един по-общ въпрос към вас. Планът за действие съдържа конкретни мерки за развитие на пазар за вторични суровини. Ние напълно подкрепяме тази инициатива. В същото време, изключително важно е да се предотврати създаването на отпадъци. Това е много важна отправна точка при кръговата економика. Трябва да имаме една добре аргументирана политика, така че в дългосрочен план да се избегне създаването на отпадъци или поне да бъде сведено то до минимум. Какво мисли комисията по този въпрос и в какви посоки ще работите? И накрая, господин комисар, смятам, че е важно да се каже следното. Аз бях докладчик по доклада за биоразнообразието. Има ли някакви новини за нас, свързани с проверката за пригодността на директивата и ще се публикуват ли резултатите? Какво мислите за едно проучване, което казва, че тази директива ще заработи, ако се прилага надлежно? Благодаря, господин Хербранди. Благодаря, председателю. Благодаря, господин Катайнен, за това, че дойдохте днес при нас. Ще започна с това, че като че ли съм а, хванат в един омагиосен кръг, но това не е кръговата економика. На 6 месеца каним заместник-председател, за да ни разкаже той какво се случва с кръговата економика. Правим го, защото не сме много сигурни, че комисията ще направи това, което обеща да направи. Сега обаче имам чувство, че комисарят се опитва да ни убеди, че кръвата економика е нещо прекрасно, но ето това е причината, поради която сме ви покалили и ви каним на всеки 6 месеца. Вярваме в кръговата економика, смятаме, че тя е основна за прехода на нашата економика към такава. И затова настояваме комиста да направи много повече от това, което прави. Ако погледна планът за действие и различните мерки в него, почти всички те се бавят. Почти всички се бавят. Може да е случайно, че точно днес деня, в който вие сте днес тук, е, има съобщение заедно а, е, с Белук за екодизайна. Надявам се следващия път, след 6 месеца, не само да обявявате нови инициативи, а да можете да се отчетете за всичко, което вече е направено и това ще бъде изключително полезно. Хареса ми това, което казахте, а то е, че Европа трябва да подхожда по-масштабно към мащабните проекти. Колегата ви Тимерманс каза същото, но председателят Юнкер никога не го казва. Ако прочета внимателно случващото се в комисията, оставам с впечатление, че председателят Юнкер и неговите служители също смятат, че това е нещо древно и затова не бива ние да го правим. Ако прочета The Economist, те казват в списанието, че комисията използва същия популизъм, който, в който обвинява други, като не предлага това, което трябва да бъде предложено. И за тостерите, и за електрическите кани. Надявам се, комисията да не се притеснява толкова от британските табуиди, колкото от економиката. Трябва да има промяна в парадигмата – и това не означава само езика да се промени. Действията трябва да се променят, а не някакви а, междинни, половинчати мерки. Не знам какви са нещата, свързани с екодизайна, но се надявам да се развият. И накрая, председателю, приключвам. Ресурсната ефективност беше част от семестъра. Сега отпадна. Възнамерявате ли да върнете отново този елемент, тъй като ние сме убедени, че това е изключително важно и е много важен преход на нашата економика и там му е мястото. Последен въпрос за екодизайна. Предложението само с енергоемкостта ли ще се занимава или ще се занимава с използването на ресурси, тъй като това е основният елемент при развитието на екодизайн. Благодаря. Благодаря, госпожа Конечна. Děkuji pane místo předsedo. Já už jen doplním několik otázek. Já... Благодаря. Имам няколко въпроса. Подобно на другите колеги, ще започна всяко дизайна. Казвам, това не е дребна тема, това е изключително важна тема. Вече прекалено дълго чакаме. Обещани се предложение още в началото на мандата ни. Всички ще се съгласят, че това е една директива, която може да разреши доста проблеми, свързани с кръговата економика, но и с управлението на отпадъците. И така, чакаме отдавна и искаме да видим напредък. Може ли някаква реалистична перспектива да ни дадете за това как нещата ще се развият. Вторият ми въпрос. Споменахте различни инициативи в изказването си, но упоменахте само названията или имената. Искаме нещо по-конкретно за съдържанието на инициативите и как те ще се свържат с цялата идея за кръговата економика. Третият ми въпрос. Той е свързан с енергопотреблението при отпадъците. Не трябва да дискриминираме използването на отпадъци за генериране на енергия. Живеем в свят, в който отпадъците би трябвало да бъдат използвани отново, а не да бъдат депонирани по сметища. Бъдещите поколения ще се вгледат сигурно и в това, което сме депонирали по сметища, за да потърсят източници на енергия. Като че ли предпочитаме сметището пред нещо по-модерно. Благодаря. Thank you very much, Mr. Eckhout. Благодаря, господин Екхаут. Very much. Благодаря, господин комисар, господин Катайнен. Планът за действие излезе преди година. Твърдеше се, че е амбициозен проекта, какво стана с този план за действие? Малко е разочароващо всичко това, което се случи. Днес говорите за директивата за екодизайн след година. Имаме някои въпроси по други теми, по които нищо не се случи, или поне на нас не ни е казано, че се случва. Те имахме от година план за действие и трябва да кажем, че резултата не е много добър до момента. Нека се съсредоточим обаче върху екодизайна. Споменахте 6 бяха 12 преди това. Сега 6 са отпаднали. Сигурно има някакви отлични причини за това. Ако се занимаваме с екодизайн или някой прави екодизайн, това е по-ефтино, тъй като има по-малко енергоемкост, има по-малък внос на енергия, така че това е по-добре за енергийната ни независимост, особено в източна Европа това прави нашата индустрия по-конкурентно способна, защото нашата индустрия е по-добра при по-ефективните и ефикасни уреди. По-добре е за климата, като зелен. Аз дори пак ще заключ... приключа с това. Така че единственият проблем е така наречената регулаторна тежест. Много хора питам, които постоянно говорят това и го повтарят, колко тежко е, ако отидеш в един магазин и можеш само да си купиш ефективния и ефикасен уред, а не неефективния и неефикасния. Какъв е проблема? Нищо, няма проблем. Само британските таблоиди говорят за това. За това, че ще изчезне английският тост или препечен хляб. А какво прави комисията? Храни този популистичен звяр, като го слуша. Казвате, да, обаче ще има това е 4 киловатт часа, докато контейнерите за охлаждане са 6, докато други отпаднаха. Така че не е това аргументът. Става дума за страх от британските таблоиди. Ето това е. По такава важна тема смятам, че е наистина жалко, че комисията поддава на такава тема. Пряко дизайна първото, което се предлага от плана за действие. Е, не съм доволен от това начало. Thank you very much, Mr. Pedicini. Благодаря, господин Петичини. Президенте, грация, комисарио. Благодаря, господин председател. Аз изслушах вашето изказване и силно се надявам, че добрите намерения няма да останат само в тази зала, ще се превърнат в конкретни действия, които наистина ще върват в посока на промяна на нашия модел на линейна економика. Една економика, която да се превърне в кръгова економика. Говорихте за различни развития, за прилагане на кръговата економика. Това, което ми направи впечатление е елемента, в който говорихте за пластмасата, която се изхвърля сред околната среда или в морето. Но не споменахте една задължителна стъпка за получаване на този преход. Премахването на всички преки и непряки субсидии а, за изкопаемите горива. Знам, че вашата позиция е малко сложна, тъй като сте колега на Каниете, който се занимава с климата и енергията, от друга страна обаче бари за нефта. Този парламент обаче през 15-та година прие една резолюция за кръвата економика, в която съвсем ясно поискахме премахването на всички субсидии към изкопаемите горева. И затова питам, какво да мисли гражданина, ако Европейската комисия не взема предвид резолюцията на Европейския парламент коя, който изразява пряко интереса на европейските граждани. Тази комисия тук иска ли да опази граждане, здравето на гражданите и околната среда или иска да защитава интересите на големите нефтени фирми? Тъй като тези две неща не могат да се хванат ръка за ръка и да върват спокойно. Благодаря, госпожа Турна. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря за това, че сте тук сред нас. Създаването на кръгова економика се изразява първо с пакета законодателни предложения за отпадъците и парламента изрази своята голова, готовност за работа по тези теми. Още в резолюциите от 2015 година. Над 1500 изменения бяха подадени към законодателните предложения за кръгова економика. Но ако не се обърне внимание на тези предложения, няма да, ние няма да вървим в, добрата, в правилната посока. Както знаете, проекто доклада бе посрещнат и с съответни мнения и от Френския парламент и от Австрийския парламент. Огромният набор от ограничителни мерки всъщност не допринася за създаване на благоприятна атмосфера за кръговата економика. Ние няма да постигнем успех, напротив – в е, европейските столици има на местно решение много удачни варианти за използване на методите на кръговата економика. Въпрос е да има активност на гражданите, на малки е, структури, без е, да има твърде заповеди и твърде формализъм. Много предприятия, примерно, се занимават с преработване на своите отпадъци в обема на своята дейност. По тази начин можем да даваме пример на местно ниво, без нещата да се превръщат в прекалено сложни. А борбата срещу разхищенията, което е ключов момент на кръговата економика, може да се изрази и с мерки срещу вноса на продукти извън Европа. Ние трябва да търсим качество на продуктите, предвидени за Европейския съюз и включително да търсиме е, разполагане на индустриите достатъчно близо до нас. Thank you now after uh, first group of uh, Зададоха ви вече първата група от въпроси и сега ви давам думата за отговор, господин комисар. Благодаря. Да, е, всичко, което правим е твърде късно, е твърде малко и не е ефективно. Вие ми задавате предизвикателства и аз мога да направя същото. Имаме голямо значение, желание да работим с вас, но парламента трябва да одобри заедно с съвета първото законодателно предложение, което все още не се е случило. Това е моето предизвикателство към вас, след като вие отправяте и предизвикателства към мен. Доколкото разбирам, вие ще гласувате през януари за предложението за отпадъците. Защо януари? Защо не декември? По каква причина? Колкото по-бързо, толкова по-добре. Защо да чакаме до януари? А после регламента за изкуствените торове, той е подаден от е, месеци вече. Значи ние не не разполагахме с месеци, за да изготвим законодателното предложение, но то сега чака месеци. Разбирам, че всички сме в е, един кораб. Нека да не се критикуваме едни и други. Нека не критикуваме положителните си постижения. Сега има критики за новото предложение за екологосъобразен дизайн. Тези критики помагат само на онези, които са против предложението. предложенията. Там има поне е, списък от 6 е, елемента, които ще дадат е, огромни възможности за економия на енергия. И това е само първата стъпка. Мога да намеря още много положителни примери за кръговата, е, енерге... Е, за кръговата економика. Знам, че ролята на парламента е да критикува комисията, каквото и да прави. Но в момента говорим за нови понятия. Ние трябва да убедим гражданите. 99% от тях не разбират какво означава това кръгова економика. Нека се обединим, за да им представим тази идея. Частният сектор е водещ и той трябва да си остане водещ. Но като регулатор ние трябва ясно да направим разлика между линейна и кръгова економика. Нека го направим по най-добрия начин. Изпълнението винаги е проблем. То ще си остане проблем и за бъдещето, особено за политически области, където има доста разработени мерки. 2017 година ще има три инициативи е, за съответствие, за правосъдие и за отчетност. Тези три инициативи ще покажат, че по-добро регулиране е, в, съдействието, със съдействието на страните членки ще доведе до по-добри резултати. Ние трябва да помагаме на страните членки не само когато прилагат разпоредбите за кръгова економика, но и всички други разпоредби за единния пазар. За стратегията за пластмасите не мога в момента да кажа повече, едва сега започваме. Искаме да ангажираме възможно повече заинтересувани вие упоменахте така критично важните области. Няма да е лесно, но е, има ли политическа воля за постигане на добри резултати, те ще дойдат. Надяваме се, че стратегията за пластмасите ще даде тласик и на иновациите, на рециклирането, на повторната употреба. Надяваме се, че ще се решат три въпроса. Голямата зависимост е, от изкопаеми горива, ниското ниво на рециклиране и е, голям, много високата степен на е, оставане на отпадъци, пластмасови отпадъци в природата, включително и в моретата и океаните. Очакваме да постигнем резултати по тази стратегия в четвъртото тримесечие на следващата година. По въпроса за иновациите и съответните споразумения. Благодаря, че повдигате този въпрос. В момента приключи на 15 септември тази година набирането на предложения за проекти. От 14 страни членки дойдоха предложения за проекти. Много добър резултат, защото нещата са напълно нови. Какви теми се предлагат? Най-различни, е, свързани с вода, отпадъци, енергия и, е, енергия и економика на сътрудничеството. Сега тече процеса на селекция на първите проекти. Съвсем а, е, скоро ще бъдат оповестени избраните проекти, които ще започнат и да бъдат финансирани незабавно след това. Вторични суровини и единия пазар. Това е една от най-големите промени, които можем да постигнем в Европа в полза на кръговата економика. Въпросът се разглежда от различни ъгли в различните е, отрасли. Примерно, пластмасите искат един вид е, регулаторна уредба, е, други теми друг вид. Така че не можем да излезем с едно правило за единия пазар за вторичните суровини. Това, разбира се, е, затруднява и инвестициите и спира развитието на кръговата економика, затова и работим по този въпрос енергетика, европейскието полугодие. Не знам всъщност дали в последния процес на европейското полугодие не сме го споменали. Много е важно страните членки да наблегнат на енергийна ефективност и за сградите, но и за другиото законодателство за енергийна ефективност и ефективност на ресурсите. Тя е дори по-важна от енергийната ефективност, защото да се направи оценка на ресурсовата ефективност, ефективността на суровините, не е толкова просто. Тя, тя, тази такава оценка не може да е еднозначна. Как се изчислява е, ефективността на ресурсите, ако те са изнесени или внесени от една в друга страна, с което пък стигаме до директивата за екологосъобразния дизайн и неговото бъдеще. Тази директива в настоящия си е, е, формат има отношение към енергийната ефективност. И е необходимо да отчетем и други фактори, е, примерно взаимосвързаност, е, ресурсова ефективност и така нататък. Когато имаме тези съчетана регулация, пазара ще бъде много по-ефективен. Добавената стойност на вътрешния пазар ще е много по-висока. Е, трябва да намерим начин да бъде разширена директивата за екологосъобразния дизайн, защото е, сега тя се възприема като твърде отрицателно. Много хора дори не са наясно за какво става дума. Затова се надяваме, че можем да прокараме така идеи за разширяването и плана за стратегически инвестиции. Нека да коментирам а, този план по отношение на инвестициите в околната среда. Проекти за кръговата економика, според мен, за сега се подават твърде малко и се изпълняват. По каква причина? Първо, инвестициите в е, е, кръгова економика могат е, да търсят и средства за пазара, но инвеститорите не са напълно наясно как могат да се възползват от възможностите на фонда за стратегически инвестиции. Друг проблем е как да се съчетават структурните фондове и фонда за стратегически инвестиции. 6 милиона са предвидени за управление на отпадъците, например, в структурните фондове. Огромна сума, която следва да бъде използвана максимално удачно. Не е, е, незаконните сметища да бъдат превърнати в законни а да се намери е, начин за рециклиране, за намаляване на отпадъците и така нататък. В такъв смисъл е необходимо да има и услуги по информираност е, и съвещателна дейност. Мисля, че е, е важно тези послания да стигнат и до вашите избиратели. Okay, let's go to another one. Thank you very much. After your... Добре, благодаря. Някои от нашите колеги депутати поискаха отново да вземат думата. Опитвам се така да приключиме е, с, с дискусията по темата, като кажа, че ние чакаме по имбициозно предложение от комисията вече цяла година. Та, нека да поемем споделено отговорността. Голямо е предложението, обемно, работим е, над е, 200 колеги по него, много е трудно да се постигнат компромиси по подадените изменения. Сега призовавам колегите така да бъдат пределно кратки. Госпожа Гростет има думата. Bon, je crois que mon collègue Karl-Heinz euh, voulait dire quelque Карл Хайнц Флоренс мисля, че искаше да каже нещо, но нека да, се, да взема думата. Благодаря, че сте тук, господин заместник председател. Говорим за ползите от кръговата економика, но аз искам да повдигна някои е, конкретни а, теми. Примерно, използваните гуми те реално могат да бъдат използвани е, трикратно. Така ще се намалят и емисиите с 20% и отпадъците. Но, е, за съжаление, е, конкуренцията е сериозна, защото има гуми, които са, макар и нови, не са толкова са по-ефтини и е, не по-ефтини от регенерираните гуми, произведени в Европа. Какво смятате да направите за решаване на този въпрос? Също повдигната въпроса за отпадъците в морска среда. Искате да, те да бъдат а, е, намалени. Е, примерно микробиопластмасата, която се използва и в косметични продукти. Примерно в Штатите те вече са забранени, защото подобни пластмасови е, продукти не могат да бъдат е, вторично е, третирани и замърсяват океаните. Смятате ли да изготвите един план за действие за дружествата да търсят альтернативни продукти за тези микробиопластмаси? vice-président, donc euh, permettez-moi. Благодаря. Имаме предложение, ако ни позволите, за подобрение на текста. Е, ще се опитам да не критикувам отрицателно, но да ви дам предложение за това да се постигне нещо по-добро от това, което предлагате. Първо, разхищението на храни – във вашето предложение не предвижда цели за намаляване на разхищението на храни. 100 милиона тона храни всъщност биват разхищавани в Европа годишно. Можете ли, примерно, да подкрепите предложението на нашия колега докладчик, който формулира целта за намаляване на разхищението на храни с 50% до 2030 година. После, е, програмирането и излизане от строя на електроуредите. Е, живота на електроуредите е, намалява прогресивно от 20 на 12 на вече на 4 години. Тоест, електроуредите са предварително програмирани да се развалят, което е и проблем и за економиката, и за околната среда. Може ли да ни е, кажете, предвижда ли комисията някоя програма за така независима оценка на този факт? После региона Норд-Падюкале, който излезе с план за нулеви въглеродни емисии до 2050 година. Заповядайте да се срещнете с ръководството на този регион от 2015 година не чувам нищо по този по тази тема. Аз съм представител от горе-долу този географска област и затова заповядайте, нека да чуем. Джереми Ревкин през 2013 започна с така, тази така наречена трета индустриална революция. Джули Гърлин? Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин комисаря. Аз също имам е, въпрос за пластмасите. Всъщност е, е, той бе зададен от Мириен и ще го пропусна. И продължавам с втория си въпрос. Не искам да бъда груба, но мисля, че не са удачни или адекватни отговорите ви особено предвид и коментара ви, че ние твърде се бавим. Когато се говори за кръгова економика, излиза, че няма да включваме пластмасите, след като сме наясно, че те са продукта, който най-трудно се подава на рециклиране. Сега ще чакаме друго предложение на комисията. Това е лудно. Лудост. И сега вие ни казвате, че ние се бавим, след като вие дори не излизате с предложение по отношение на пластмасите. Госпожа Гростет говори за решения, взети от Обединеното кралство, щатите. За мен големия проблем в научните изследвания са а, микрофибрите от пластмаси в а, облеклото. И вие ми казвате сега, че четвъртото тримесечие на следващата година ще излезете с оценка. Не искам да бъда негативна, но вие идвате да ни говорите за кръгова економика и ни казвате, че за пластмасите няма да ни говорите. Нещо не са свързани тези ваши дейности. Кажете ни какво всъщност възнамерявате да правите. Господин Торвалц, извинявайте, не ви видях. Ja tervetuloa tähän meidän iloiseen. Благодаря, господин председател. Е, I don't intend to speak more Finnish today. Днес повече няма да говоря на фински. Загрижен съм във връзка с три неща. Първо, как можем да действаме до някъде съгласувано по редицата проблеми, отнасящи се до управлението на отпадъците, разхищението на храни, основните суровини, биомасата и други. Предприемаме действия във всички тези области – Приемат се отделни законодателни актове, които може би няма да могат да бъдат обединени, когато настъпи моментът. Освен това, според мен имаме известни затруднения във връзка с технологическия неутралитет и достъпа до потоци от отпадъци. В момента няма недостиг на потоци от отпадъци, но е вероятно такъв да настъпи след няколко години, най-вече в по-малките държави, където потоците от отпадъци така или иначе са в по-малък обем. Третият ми въпрос се отнася до изгарянето. Изгарянето се предприема по различен начин в отделните части на Европа. Мога да ви дам за пример Неапол. Там Камора използва изгарянето, вероятно малко по-различно от Швеция или Финландия. Не мисля, че правим достатъчно добър анализ на различните методи на изгаряне, на различните економически фактори, които ги обославят. Това са трите ми кратки въпроса. Бих искал да вземете ясно отношение по тях. Благодаря. Благодаря. Господин Шлек. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, potpredsjedniče Katajnen. E, ja bih htio ovdje istaknuti... Благодаря, господин председател. Господин комисар Катайнен, Бих искал да изтъкна един проблем, който засяга не толкова кръговата економика, колкото продоволствената сигурност или безопасността на храните. Говорихте за суми от порядъка на 150 милиона годишно. Това са загубите, които престичат за Европейския съюз всяка година следствие от разхищението на храни. Разполагате ли с конкретна методология, с показатели за оценка, за да се хармонизират действията ви? До момента, според мен, не разполагате с такива, а проблемът е много значим. Трябва колкото се може по-скоро да предприемете действия за справянето с него. Селското стопанство е най-големият източник на вредни емисии. Ако разгледаме това в светлината на Парижкото споразумение, то ще видим, че разхищението на храни води и до големи загуби на енергия. Много енергия се инвестира и в производството на тези храни. Това се добавя към вече разхитената от нас енергия в размер от 150 милиона годишно, за които говорихте. Немалко държави членки проявяват интерес към действия в тази област и просто чакат от Брюксел да разработи обща методология, която да залегне в основата на хармонизирани действия с цел съвместно решаване на проблема. Вторият ми въпрос се отнася до парадигмата на кръговата економика. Все по-често се възниква потребност от повторната употреба на рециклирани вторични суровини. Много от тези суровини обаче имат токсични съставки. По Хоризонт 2020 ще се използват немалки суми за разработването на нови материали, както и за установяването на отделните съставки на вече използвани материали. Имаме и цели в областта на управлението на отпадъците, както и по отношение на депата. Как ще работи комисията по иерархичното подреждане на методите за третиране на отпадъци по отношение на държави, където се генерират отпадъци в големи обеми. Как ще въздействате върху тези държави членки, за да могат те действително да рециклират тези отпадъци? Господин Карл Хайнц Флоренц. Трябва да подкрепя наистина нашата докладчица, госпожа Бонафе. Тя наистина настоява всички да работим усилено, дори понякога и аз се гневя, защото сътрудниците ми трябва да работят в събота и неделя. Опитайте се да обясните на един румънец, на един българин какви са целите ни, но не очаквайте хората да са ентусиазирани. Господин Поточни излезе с добро предложение, но господин Юнкер просто го пренебрегна. Излязохте с предложение, което не е толкова добро като предложението на господин Поточни. Затова и хората не ви разбират, затова и младите хора се гневят. Затова нека усъвършенстваме документа. Комисията в лицето на комисар Вела трябва да си свърши работата. Има 3-4 още нерешени проблема. Според мен не можем да приемем законодателното предложение в настоящия му вариант, особено в частта за химическата промишленост. За това комисар Вела трябва да си свърши работата и да ни предостави необходимите данни. Господин Капуто. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на председателя Катайнен за това, че тази вечер е тук. Преминаването от линейна економика към кръгова економика не е избор, е задължение за всички ни. За да излезем от омагиосения кръг, не може само да се поставят цели за рециклиране, за използване на материали. Нужни са сериозни политики. Искам да подчертая един аспект, Той е свързан с вторичните и първични суровини. Много аспекти трябва да бъдат регламентирани и най-вече постоянното падане на цените на суровините и те стават все по-конкурентни с вторичните суровини. Световната банка в своят преглед намали цените на огромна част от тези суровини. Това създава огромни трудности на рециклирането и особено веригата на а, преработка на електрически и електронни отпадъци. Как възнамерява Европейската комисия да се намеси, що се отнася до постоянните промени на цените на първичните суровини, което пречи на една истинска политика за развитие за първичните и вторични суровини. Втори въпрос за разхищението на храни. Колегата Жил обаче зададе моя въпрос. Искам обаче едно уточнение да направите по отношение на колегата Торвалдс. Той спомена кампания и камората. За съжаление, в кампания проблема не е с а, изгарянето на отпадъци в а, мощности. Това, което даде сила на камората е точно обратното. Изнасяха отпадъци и печелиха от транспорт а, на отпадъци извън Катания. Кампания, извинете. Така че не трябва постоянно да цитираме стереотипи, които не помагат за яснотата. Мис Костингер. Благодаря, госпожа Кюстингер. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Говорихте за ЕФСИ, Европейския фонд за стратегически инвестиции и други възможности за инвестиции. Нерядко сме свидетели на това, че нерядко държавите членки използват инвестиции от бюджета на Европейския съюз за финансирането на проекти, които са в разрез с новаторския ни подход, независимо дали става дума за кръговата економика или за други области. Поради това се отправят и остри критики към политиката на Европейския съюз. Какви са възможностите според вас за предоставянето на финансиране от бюджета на Европейския съюз единствено и само за действителното реализиране на целите от областта на кръговата политика. Не бива, според мен, средства от европейския бюджет да се предоставят за изграждането на депа, например. Призовавам ви да не се поддавате на оказвания върху вас натиск от страна на някои колеги, според които никога не предприемате достатъчно. Всички ние трябва да работим конструктивно, да работим заедно, за да може да изградим един по-добър свят в бъдеще. По въпроса за хранителните отпадъци, наистина приветствам предложението ви в тази област. Мисля, че от него ще има благоприятен ефект. Нека ви обърна само внимание на това, че в различните държави членки се прилагат доста различни модели на изчисления. Освен това, отделните държави членки са постигнали различен напредък при реализирането на програми в областта на хранителните отпадъци. Трябва да вземем това предвид, тъй като тези държави членки, които постигат по-добри резултати, нерядко са изправени пред пречки. не подкрепям онези, които и тук критикуват остро, тъй като според мен и в тази област трябва да работим заедно. Благодаря ви още веднъж за готовността да отговорите на въпросите ни. Господин Бранан. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин комисар. Ще споделя с вас три добри новини. Миналия месец в Ванкувър, Канада, бе изградено най-високото дървено здание в света. 24 етажа. В Виена започна работа по изграждането на също едно такова здание. В Лондон, в Хакни също се работи по такъв проект. Защо това е добра новина? Добра новина е тъй като дървото поглъща въглерод. Той е добър заместител на стоманата и бетона. А стоманът и бетоната носят отговорност за 10% от въглеродните емисии в световен мащаб. Освен това, дървото може и да се рециклира. В един момент, след 50, 60, 70 години, подобни дървени сгради могат да бъдат рециклирани. Същото въжи и за други структури от дърво. Така можем да допринесем за екологизирането в енергетиката. Дървото може до голяма степен да допринесе за установяването на устойчива кръгова економика и за действията в областта на климата. Госпожа Вишневска. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Имам въпрос за регламента за торовете. който е част от проекта ви за кръговата економика. Говорим най-вече за въвеждането на много строги горни граници за замърсяващите вещества. Така ще се стигне и до извеждане на употреба на немалко от торовете, които се използват в момента. Данните от някои научни изследвания сочат, че трябва да се предприемат такива драстични мерки. Има и альтернативни решения, но те се свеждат до по-голям обем на вноса от Русия и Финландия. Русия е доста несигурен източник, тъй като там минното дело изисква огромни инвестиции. Вторият вариант би бил въвеждането на технологии за премахването на замърсяващи вещества. Би било трудно обаче внедряването на такива технологии. Няма да можем да се справим и с огромните количества кадми. Третата альтернатива са органичните торове. Те се използват в държави, където се прилагат модели на интензивно земеделие, като например Польша или Холандия. Но има разлики между отделните държави членки. В някои държави членки така няма да се стимулира развитието на земеделието. Сигурен ли сте, че наистина ще можем да гарантираме достатъчно количество торове на пазара, при това на приемлива цена. Няма ли да се стигне до изкривяване на пазара, до стимулирането на някои доставчици за сметка на други им? Онези, които ще се възползват най-много, ще са от вашата страна, доколкото знам. Господин Уитема. Благодаря, господин председател. Господин комисар, също имам въпрос за регламента за торовете. Аз съм докладчик в Комисията по селско стопанство по това досие. Напълно заставам за целите на Европейската комисия. Съгласен съм с това, че трябва да се установи кръгова економика, че трябва да се оползотворяват и използват повторно редица вещества както и че трябва да намалим с до 30% зависимостта си от фосфати в земеделието. Но това досия има връзка с много други законодателни актове, като регламента РИЧ и други. Според мен имаме много добри намерения, които са залегнали в регламента за торовете, но те могат да се окажат пречка за употребата и повторното използване на органични торове, тъй като няма съответствие с други законодателни актове. Не се знае какво ще е въздействието на тези други актове върху регламента за торовете. Надявам се, че няма да има пречки за използването на органични торове. Може ли да доизясните въпроса? Има ли възможности за сътрудничество между парламента и комисията, така че да са по-ясни резултатите и да има възможности за използване и ползотворяване на хранителни вещества в Европейския съюз? Госпожа Пиети Кайне. Благодаря. Няма да държа заместник председателя на комисията отговорен за действията на председателя на комисията по отношение на кръговата економика или други дейности на комисията. Второ, искам да благодаря на господин комисаря, за ангажимента, който поехте за разширяване на приложното поле на директивата за екодизайна както и за предвиждането на по-широки възможности за рециклиране, усъвършенстване и поправка на всички стоки. Трябва да се ускори темпа на работа в това отношение, тъй като въпросът е много важен за европейските промишлени отрасли и тяхната конкурентоспособност. Има голям потенциал в тази област. Искам да ви благодаря също така и за действията, които сте предприели по Европейския фонд за стратегически инвестиции. Надявам се, че в регламента ще бъдат предвидени по-строги разпоредби, така че инвестиции да се предоставят единствено по проекти, които насърчават развитието на кръговата економика. Това ме отвежда до въпроса за обществените поръчки, на които се падат 20% от БВП. В доклада си парламентът изрази надежда, че моделът спазване или обясняване ще бъде взет предвид по отношение на обществените поръчки в областта на повторното използване на материали. От политическа гледна точка въпросът бе много сложен. Много сложна бе работата най-вече по отношение на държавите членки. Надявам се, че в един момент ще бъде възможно преразглеждането на тази директива. Какво може да предприеме комисията в обозримото бъдеще в областта на обществените поръчки? Една от пречките, доколкото знам, е липсата на знания, липсата на показатели, на стимули по отношение на обществените поръчки. Много е важен въпросът за платформата за показателите. Ако нямаме показатели, ще ни е трудно да си разработим приоритети. До къде е стигнала подготвителната ви работа в тази област, подготвителната ви работа по хармонизираните показатели? Мерси, месье президент. Бонжур, месье благодаря, господин е, председател. Господин комисар, ще се опитам да бъда е, кратка, защото времето лети. Основният ми въпрос е разхищаването на храни. Освен е, това, че до момента няма ясна дефиниция за това явление, няма показатели, няма общностен метод. И затова искам да знам докъде сте стигнали в тази област, кои са основните идеи, които излязоха от работата на специалната работна група, какви са идеите ви за тези предложения за намаляване на разхищаването с 50% до 2300. В края на кращата разхищаването до голяма част се случва в последния момент, е, етап от използване на стоките по времето на консумацията В такъв смисъл трябва да се обмисли и е, въпроса с различните дати за годни за консумация, годни за ползване, годни за да бъдат излагани в магазини и така нататък в момента е достатъчно е, дори да се обработват е, продуктите, е, плодовете е, с цел и да се опаковат с цел да се увеличи е, срока им на годност, но това създава само допълнителни отпадъци. Какво ще направите, каква връзка ще направите между съществуващата вече разпоредби и е, новите предложения, примерно екоетикети и други? Необходимо ли е да се задават нови е, норми и тези нови норми ще бъдат ли съгласувани с вече съществуващите, защото в край на краищата най-добре е да постигаме упростяване, а то ще се е, постигне като се въвеждат минимални новости и се използва и съществуващите. Госпожа Каденбах. Благодаря ви. Въпросът ми се отнася до нещо, което вероятно не е в центъра на вниманието ви. До края на този месец обаче по този въпрос ще се водят разисквания сред комисарите. Става дума за удължаването на срока на действие на директивата ФХХ на латиница. Uh, Bird Habitat Directive, dort, wo sie ordentlich angewandt това е една добра директива, при положение, че се прилага ефикасно. Както каза колегата Карл Хайнц Флоренц, сме приели немалко добри законодателни актове, куца обаче изпълнението им. Опасяваме се, че много важни части от ландшафта, които се характеризират с голямо биологично разнообразие, като например влажни зони, в бъдеще ще бъдат използвани за депа. Затова и призоваваме комисията да удължи срока на действие на настоящата директива. Не искаме тя да се преразглежда по линия на програмата РЕФИТ. Искаме да бъдат запазени настоящите разпоредби, да се предвидят по-добро изпълнение и по-строг контрол. Господин Гамбуш. Eh, благодаря, председателю. Господин заместник председател, съвсем накратко искам да ви благодаря за това, че сте днес тук и за информацията, която ни подадохте. На второ място, що се отнася до проекти, свързани с кръговата економика и управлението на водите? Може ли е, да ни кажете какви са графиците и целите, отвъд това, което споменахте, тъй като се накратко говорихте по темата. Какво ще влезе в сила 2017 година в този смисъл? И нещо по-общо. Вие сте заместник председател на Европейската комисия. Трябва да кажа, че в моя избирателен район има планове кръговата економика да се предвижда на всички нива на управление – местно и регионално и централно. Но Европейския съюз като че ли не е поел този дебат и не се занимава с него. Няма съобщения в тази в този смисъл. Говорите за ЕФСИ, а не говорите за кръговата економика. Има много МСП, които са получили помощ от ЕФСИ, Съюзът е в криза и според мен е важно, отвъд законодателните предложения, да излизаме и с а, ясни послания от страна на комисията, която да заяви, че това е тема, която тя предлага. Това е много важен въпрос. И накрая, Работата ни не е да критикуваме работата на Европейската комисия. Работата ни е да работим заедно с същата, за да дадем тласък на такива проекти. Мисля, че не е добре приехте нашата критика. Исках просто да ви поправя. Господин Дантен. Благодаря, господин председател. По темите, които не бяха засегнати, е, връзка с кръговата економика, има една, която е изненадваща, именно е, темата за водата. Водата е от ключово значение за голяма част от човешката дейност и живота на планетата. И е, принципа на кръговата економика е да намалява употребата, да рециклира, да употребява повторно. Това е област, която сме излизали с много закони, но нищо не правиме по отношение на използването на водата и свързаната тема с отпадъци. Има един доклад за използвани води. Комисията обеща да излезе с текст, който се надяваме да бъде лесно приложим. Става дума за различното използване на водата, напояване, на градско използване и така нататък. Ако искаме да успеем в опитите си с кръговата економика, трябва да намалим и потребяването на вода, особено в индустриален план. Комисията трябва да отдели средства по, за научни изследвания, за да помогне на дружествата да разработят нови процеси, които да са по-економични от гледна точка на ползването на вода. Това е добре и за економиката, и за Европа. Госпожа Пирик. Благодаря, председателю. Искам да изпратя положително послание господин, е, към господин Катанин за кръвната економика. В Нидерландия проблемът са политиците, не промишлеността или гражданите. Министрите, държавните секретари, депутатите са тези, които казват, ма за какво говорите, докато индустрията в крайна сметка се е захванала с тази идея. Радвам се, че ще има конференция в Нидерландия където да обърнем внимание на тези въпроси. Има отлични проекти в някои държави, които могат да се използват като пример. Но ние като политици трябва да говорим по тази тема. Връщам се към казаното от госпожа Хаутала. Bedrijven die willen investeren, je kunt het alleen maar doen en krijgt geld van Хората могат да получат пари от ЕФСИ, ако инвестират около 100 милиона. Обаче не говорим за това, говорим за енергия, зелена енергия, чиста енергия, фосфати. Не може да има инвестиционна платформа, що се отнася до минералите и техния жизнен цикъл. Около четвърт от стопанствата срещат проблеми, свързани с директивата за нитратите. Аз искам и чист въздух, и чиста почва, и чиста вода. Има по-добри начини за справяне с този проблем. Нидерландия ни критикувате за отпадъците, но само 5% от нашите отпадъци отиват в сметищата. Благодаря. Благодаря, колеги, за всички въпроси. Комисията, заповядайте. Чудесни въпроси, много трудни. Не знам дали мога дори да отговоря на част от тях. Чувал съм го това, че има модерни европейски гуми, от рециклирани а, стари гуми и често те са по-скъпи от онези, които се произвеждат в Китай или други държави. Трети страни имам предвид. Направени от а, първични суровини. To, to increase competition and reduce prices. Това обаче пречи на конкуренцията и няма как да се намалят цените, ако цените за производство са високи. А, може би говорите за една френска фирма, която произвежда такъв тип а, автомобилни гуми. Това, което правят сега те, е да дават под найем тези гуми. А, дават а, такива гуми за колесници на а, самолетите. Тоест системата работи добре на принципа на лизинга. Лизингът може би ще бъде едно от решенията, краткосрочни поне в някои от сферите, но не в сферата, която вие споменахте с автомобилните гуми. Demand, the... Може би по-добър пазар би бил по-добро решение. Ако искаме да заложим стандарти също за производство на гумите, това може да наложи еднакви условия и за европейските производители, за производителите от трети страни. Um, uh, then actually there was a little bit Имаше няколко сходни въпроса. Те бяха свързани с цената на първичните суровини или общо суровини. Особено цените на нефта, които са много ниски и това пречи на инвестициите. Така е трудно да се използват вторични суровини, например пластмасата като вторична суровина. Трудно е да се вдигне цената на родата. Цената на въглерода пък е решение за почти всичко. Особено, що се отнася до предизвикателство пред околната среда. Затова екологичната политика трябва да бъде съсредоточена върху цената на въглерода. В противен случай няма да се стигне до никъде. Не е устойчиво да се дават субсидии в тази сфера. Опитите за повдигане на тази цена са изключително важни. Стигаме до пластмасата. Тече работа сред различните ни служби, имам предвид службите на комисията. Опитваме се да разберем как потоците пластмаса да бъдат управлявани, пътната карта, която идва от работата на службите, скоро ще бъде факт и се надявам до януари тя да е факт. Тогава ще разберем какви са основните потоци, по които да се подготвяме за тази стратегия за пластмасата. Ако погледнем директивата за отпадъците, тя е много сложна. Има различни отправни точки, които да разглеждаме. Също се отнася до стратегията за пластмасата. Всички разбират каква е целта, но когато се залагат приоритети и работни потоци, това е трудоемко. Всички служители искат тази стратегия да премине безпрепятствено. Никой не я блокира, но е нужно време за подготовка. Хранителните отпадъци. Имаше въпроси за хранителните отпадъци revised waste legislation proposal, which includes provision. Както знаете, имаме едно предложение, което е свързано с отпадъците, продоволствените, например да се предприемат мерки за предотвратяване, да се извършва мониторинг. Идеята на Симона Бонафе, която е докладчик, е да се включи определение на хранителни отпадъци и цели за намаляване на хранителните отпадъци, които да бъдат задължителни. Това е проблем. Тъй като нямаме базова отправна точка и механизъм за мониторинг. Ако знаехме достатъчно, може би щяхме да можем да заложим такива цели, ако знаехме откъде идват отпадъците, какви са отправните точки и как да извършваме мониторинг. Но в момента Нямаме европейска система за мониторинг на хранителните отпадъци, е, на която да разчитаме. И за това е трудно да се заложат такива задължителни цели сега. Надяваме се в бъдеще това да стане, когато сме събрали повече данни. Планът за действие се говори, че тази година трябва да се предприемат мерки за предотвратяване на хранителните отпадъци, например да се създаде една нова платформа, която да включва и държавите членки, и други, за да се определят мерки, необходими за намаляване и постигане на целите в тази сфера. Трябва да има сътрудничество и споделяне на черен опит. Тази платформа вече е създадена на 1 август бе създадена тя, скоро ще заработи. Очакваме тя да бъде добра първа стъпка, за да може да се намерят решения. Тази годишната работна програма заложихме обща методология за измерване на хранителните отпадъци. Надяваме се с време това да стигне до залагане на цели, но още не сме стигнали до там. Първия преглед, имайки предвид изследвания, финансирани от Съюза, ще бъде представен на първата среща на платформата в този месец. Работим за изясняване на законодателството, свързано с храните, даряването на хранителни продукти и други продукти, без по някакъв начин да се правят компромиси с безопасността и на храните и на фуража. Даряването също се разработва. На първото здание на платформата ще се излезе с документ. В края на едната година се очаква цялостен текст. Що се отнася до указания за хранителни продукти, които могат да бъдат използвани за фураж, Различните дирекции на комисията работят по темата и се надявам в началото на годината да имаме текстове. Тоест, както виждате, тече работа по различни елементи, но това е сложно, по-сложно дори от някои други потоци отпадъци. Трябва да се намери решение. След това подход за биоенергията и достъп до отпадъците и изгарянето на отпадъци. Това е голям въпрос. Трябва да се погледнат различните предложения и директиви. Кръглата економика, земеползването, биоекономиката, ресурсната ефективност – във всички тях има цели. Тези цели трябва да бъдат разгледани заедно. Навсякъде обаче има различни интереси. Например, достъпа до от, от потоците отпадъци. Това е не само политически въпрос, но е, това е огромен економически въпрос. Частният сектор е много разделен, в зависимост от различните отпадъци, за които говорим. Така че нещата са много сложни. Това обаче оказва натиск върху нас и трябва да гледаме достатъчно напред и да видим кое може да бъде приложено, да заложим стандартите, дървените сгради. Аз съм роден в гора и обичам дървени сгради. Затова ми е много интересен този въпрос. Изненадващо е, че дървесината не се използва повече в сградите в Европа. В Япония мисля, че дори са пред нас, а те внасят много европейска дървесина за сградни цели. Трябва да използваме собствените си суровини. Регламента за торовете. Интересни бележки направихте. Трябва да се вземат много елементи. Кадмия тук е проблема при здравеопазването, както и другите токсични замърсители. На второ място Тук се крият два елемента зад регламента за торовете и промените в него. Първо, намаляване на нивото на кадмия за да има по-малко въздействие върху здравето. На второ място създаване на нов пазар за други торове. Това са два въпроса, които вървят заедно. Разбирам. Ако има други нормативни документи, които пречат на ползването на органични вещества при торовете, това може да бъде един добър кандидат за новаторски проекти. Трябва да погледнем собствените си регламенти, да видим дали те отговарят на тези цели, за да създаде пазар за органични торове. Фосфатите. Фосфатите идват от южния бряг на Средиземноморието и знаете, че те са рядка суровина, която няма да бъде вечна. И това е допълнителен стимул да намерим нови торове. Русия и Финландия могат да произвеждат по-чист фосфат, но това не е устойчиво решение. Те да предоставят всичкия фосфат, който имаме нужда в бъдеще. За да може за, за да може да се произвеждат торове, които да имат достъп до единния пазар, трябва да се произвеждат торове с по-низки нива кадми. Ако искате да произвеждате торове с повече кадми, може да си ги произвеждате, да ги използвате на вашия пазар, но те няма да имат достъп до европейските пазари. За да се създаде един по-добър единен пазар за органичните торове. Мисля, че предложението ни е добро. Но не бива да забравяме и други въпроси, които задължително трябва да се вземат предвид. Не мисля, че това ще вдигне цената на торовете в средносрочен план. Колкото повече нови торови излязат на пазара, толкова повече ще пада цената. Обществени поръчки – Нека да погледна. Um, има нови насоки, както стана ясно по този въпрос. Моментът момента не са задължителни, но възнамеряваме да помагаме на страните членки да се възползват от новите насоки за екологосъобразни обществени поръчки. Също тук се отчита и възможността да се използват възобновяеми материали при подобни поръчки. Нищо ново, нямам какво да кажа по темата. Може би в бъдеще, ако имам нещо да добавя, ще го видите в насоките. Еко екитиране Регламента в момента е в процес на преразглеждане. Обмисляме дали има нужда от промяна. Но сме съгласни, че когато има прекалено много екоетикети на пазара, потребителя не се доверява на тях. Най-добре е да се придържаме към системата за европейската екоетикетиране. Те са прияти и от производителите, и от асоциациите на потребителите. Това създава доверие в пазара. Платформи за използване на минерални суровини. Добра идея за обмяна на най-добри практики и евентуално за нови инвестиции в сектора. Имаше още един въпрос за Фонда за стратегически инвестиции и страните членки за приоритети, свързани с кръгловата економика. Това се случва и то в много голяма степен, но Не съм виждал много проекти финансирани от пазара. Добре ще да е така, но за сега не е така трябва да се разясни на страните членки, че има нов инструмент, който може да се, по който могат да се използват финанси за технологии, които са по-рисковани от други. Така че да се разползва бизнеса от тези възможности. И накрая, директивата за природа 2000 природа. мрежите нямам нищо какво ново да кажа в този момент. In progress, so I, I wish that we could uh, come out uh, of the, the results. Ще ви подадем резултати, възможно най-скоро. Вероятно става дума за надор 2000. Благодаря за отговорите. Нека сега да приключиме с тази точка. И след една минута ще започнем с следващата. Уважаеми колеги, започваме с следващата точка, 16-та от дневния ред, среща с господин Гидо Рази, изпълнителен директор на Европейската агенция за лекарствени следства. В рамките на редовния ни диалог между агенцията и Европейския парламент. Той е, идва при нас е, всяка година и е, му и даваме възможност на изпълнителния директор да е, дискутира плановете. Е, плановете за 2016 и до 2020. Сега ще започнем с презентацията на господин е, Рази. След това ще дадем думата и на нашия колега за контакти, господин Борзан, и други колеги. Заповядайте, господин Рази. Благодаря, господин е, председател. Добър ден, дами и господа. Нека а, незабавно да се заловя с а, така тежащия в залата въпрос, а именно Брексит и последиците за дейността на нашата агенция. Един, една от последиците е непосредствена, именно несигурността, която изпитваме. Друга е евентуално преместването на агенцията някъде в Европейския съюз. Силно ни е, безпокои това, защото така можем да загубим нашите експерти и персонала си. Така, е, вероятно ще се създадат и доста проблеми за нас, за да се осъществява връзка между нашите 4000 експерта, обединени в нашата мрежа защото посредством тях ние предоставяме високо качество в е, кратки срокове. Над 90% от сроковете се спазват, е, но това се постига по една, с една много сложна система – защото 36 000 са е, посетителите и експертите, които идват годишно в нашата агенция и те трябва да се появят в конкретното време, в много кратки е, отрязъци от време. Тоест, е, това е един много-много сложен механизъм, който работи като конвейер, така да кажа. И е необходимо да се създава една удачна работна среда, където да има възможност за връзки и да се осъществява тази сложност на нашата работа. Но нека така да коментирам нещо по-положително. На 20 октомври ние публикувахме един на нов вебсайт клинични данни за две е, лекарствени средства, за които издадохме разрешение. Много дълго работихме, 4 години по този въпрос с помощта на вашата комисия по околна среда. Очакваме от публикуването на тези данни да простекат много ползи на много нива научните среди и здравните работници ще имат полза от тази информация, също и регулаторите ще се възползват от повишеното доверие. Най-много ще имат ползи е, пациентите, защото така ще се задвижи иновация, ще се намали дубли, дубли, двойно извършване на научни изследвания и така нататък. Ние сме водещи в световно ниво в, под тази инициатива. Индустрията е, оказа голямо съдействие. Повечето компании не само, че не се страхуват от рискове за своята научна развойна дейност, напротив, те ще се възползват от силената ефективност. А, е, има критики и персонални атаки за нашата прозрачност, но ние можем да отговорим с е, факти. Четвърт е, милион страници бяха оповестени и само две от тях са били редактирани. 10 000 документа са свалени в последните няколко седмици. Законодателството за фармакологична бдителност бе прието през 2010 и ни дава много солидна правна рамка за мониторинг на безопасността на лекарства за човешка употреба. Ние така можем да разберем и по-добре въздействието на лекарствата. Сега имаме по-голяма възможност да ги използваме по-добре. Малко цифри. Всяка година Комитета за фармакологична бдителност разследва около 100 сигнала за безопасност с, и също 600 плана за управление на риска за лекарствени средства. Там се формулират мерки за минимизиране на риска, за управление и на известни рискове и за бърза реакция при неизвестни такива. Отчетността се увеличава до 50% в рамките на настоящата директива. Също е, тази комисия е извършила 31 е, изследвания с препоръки за хармонизирано становище на европейско ниво така че пациентите да имат еднакво ниво на защита в Европейския съюз. Тоест, ние сега сме и по-бързи и по-ефективни в е, е, закрилата на публичното здраве. и Имаме и по-добри насоки за по-добро използване на е, лекарствени средства. Защитата на пациентите срещу вредното въздействие на лекарства е една част от нашата отговорност, но когато е необходимо да има нови терапии, е, да се работи бързо е другата част от нашите задачи. Ние сме разработили съответни е, насоки и съвети с съответните органи за оценки. И също така започнахме и с една нова програма Prime, която е, дава подкрепа за разработващи нови лекарства. Става дума единствено е, за лекарства, които са предназначени за медицински цели, за които още лекарства няма. В е, такъв смисъл ние работиме за по-добро планиране, с цел да се получи данни за по, е, с по-високо качество, за по- точна оценка на лекарствените средства а и по-нисък риск за пациентите, които се подлагат на клинични изпитания. И накрая, последното ни предизвикателство, за което ще говоря днес, е устойчивостта на нашата мрежа сложността на лекарствените е, средства е, води и до повишаване на е, нашите задачи. До сега оценката на лекарствата традиционно се извършва от екипи от една страна членка. Сега ние подкрепяме създаването на многонационални екипи за оценка т.е. под координацията на една страна членка, може да бъде сформиран екип от експерти от цяла Европа. Тези многонационални е, екипи са, имат много голям успех. 24 страни членки директно от, са участвали в е, работа по оценка на лекарствени средства този подход ще е, започне да бъде още по-ключов, е, ако е, загубим своите експерти след Брексит. Разбира се, и науката най-добре функционира, когато няма граници. Първо, в заключение искам да благодаря на Комисията по околна, за околна среда за по постоянната подкрепа и за увеличаването на финансирането човешките ресурси са сериозно ограничени при нас, а пък ние получаваме допълнителни задати, задачи и също така трябва да спазваме графици. От тук се получава и повишена сложност при нашата дейност. Искам също така да се възползвам от възможността да благодаря на Матиас Гроте за отличното ни сътрудничество. Той е, винаги бе много ангажиран с подкрепа за нашите усилия. И е, определено съм щастлив, че госпожа Биляна Борцен е, е поема ролята на господин е, Гроте като е, депутат, осъществяващ връзка с нашата агенция. Ще продължим с конструктивното си сътрудничество с нея и е, благодаря. Готов съм да отговарям на всички въпроси. Председателят, благодаря. Сега можем да започнем дебата. Давам думата на госпожа Борзан. Благодаря. Аз искам да ви благодаря за това, че сте тук, че ни представяте вашите постижения от миналата година. Благодаря и на колегата Гроте. Той свърши отлична работа. Надявам се да го наследя достойно и се надявам, че ще си сътрудничим добре. Действително, много предизвикателства имате сега. опоменахте набързо Брексит. Искам малко повече да говоря по тази тема. И в такъв смисъл да ви попитам как какъв, какви ще са а, отрицателните последици от а, Брексит, а, дори преди преместването? Имате ли вече логистични или опер работни трудности? Ако да, как се справяте? Никой а, реално не е наясно как ще се развива Брексит, вие имате ли план за различни видове сценарии? Мнозина тук в залата се интересуват и от темата за смяната на седалището на ЕМА. Кога ще се наложи да се премести агенцията? Преди да излезе Обединеното кралство от Европейския съюз или след това? Смятате ли, че има критични моменти, свързани с възможността ви да продължавате с работата си, докато се премествате? И вие имате ли възможност да, ре, да изкажете мнение за това къде да бъдете преместени? и кое според вас е добро седалище за вас? Брексит не е единствения проблем, който следва да дискутираме тук, затова имам и други въпроси. Вие приключихте преглед през 2015 за два синдрома. Цитират се съответните два синдрома. Става дума за млади жени, е, които са били инжектирани с е, новата вакцина за, срещу папилома вирус, която се смяташе, че е безопасна. Как е, агенцията оценява тези е, случаи? Е, имате ли свършена някаква работа, изследвания между връзката вакцини и аутизъм? как повишавате информираността за е, това колко важни са кампаниите за вакциниране. And, uh, Има ли още някой, който желая да вземе думата? Извинявайте, не видях, че има списък. Госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Нека да кажа на господин директор Гидорази е, с какво удоволствие го срещаме тук и с какво удоволствие разговаряме с него. Поднасям цялата си подкрепа на агенцията, която извършва отлична работа в много трудни условия. Ние винаги сме искали да им осигуряваме достатъчно средства в такъв смисъл. Е, искам да засегна няколко въпроса. Първо, новата процедура за разрешаване на лекарствените средства. Става дума за терапевтични средства. Вие говорихте за лекарствата, които са предназначени за медицински цели, за които няма лекарства и е, също как се отпускат временни разрешителни, свързани с е, клинични данни, е, събрани на място. Това е една добра практика за ускоряване на процеса на издаване на разрешителни за лекарства, когато има спешна нужда. Въпросът обаче е как се защитават пациентите и как се осигурява информация в такива случаи. Агенцията излезе с един отличен доклад за оценка на този пилотен проект и искам да разбера от тук нататък как ще се действа с тези, този пилотен проект. Второ, Разбира се, темата Брексит. Там ще бъда кратка, защото вие коментирахте и колежката ми коментира. Действително, Брексит е огромно проблем за вас и загриженост за всички, които работят. Би ми се искало преместването да се извърши в най-добри условия, които да са в интерес на агенцията, естествено. И в такъв смисъл се интересувам за вас какви ще са последиците, т.е. реално въпроса, който зададе и колежката. Може ли малко повече да ни дадете анализ на положението на духа във вашата агенция, ако мога да си позволя да кажа? Аз бих е, предложила, ако има съгласие, тази агенция да се премести в Лион. Там има достатъчно възможности да бъде приета тя с достатъчно връзки, международни и средства, които могат да се разработят в полза на агенцията. Наумис Конечна. Благодаря, госпожа Конечна. Děkuji. Já budu mít dva konkrétní е, Благодаря. Имам два конкретни въпроса към вас. Първият се отнася до раздутия според мен регламент за правата върху интелектуалната собственост в частта му за патентоването на лекарства и научно-изследователската дейност в областта на фармацевтиката. Този регламент дава възможност на дружества да издават нови патенти за всъщност лекарства същите като тези от миналото, в които са били направени само някои малки промени, само и само за да продължат да се ползват с закрила. 80% от така наречените нови лекарства всъщност в никакъв случай не са нови, но въпреки това за тях се издават патенти, Определят се и цени, които ако нямаше патент на закрила, нямаше да са възможни. Какво е вашето мнение за действащото законодателство в тази област? Вторият ми въпрос е свързан с нещо, до което се отнася и докладът на нашата комисия, а именно достъпа до лекарствени продукти за европейските граждани. Опоменахте, че гражданите трябва да се ползват с такъв достъп. Това е вашата гледна точка. От друга страна, поради реекспорта и паралелния реекспорт се стигна до положение, при което много държави членки, или по-точно гражданите на много държави членки, нямат достъп до лекарства, тъй като тези лекарства се препродават другаде. Това се дължи на факта, че на лекарствата се гледа като на обикновена стока, поради което държавите членки, регулаторните им органи нямат много големи възможности за действие. Какво е мнението на вашата анция? Смятате ли, че тук има проблем? Разполагате ли с инструменти за коригиращи действия? за справянето с тази неблагоприятна ситуация, която води до липсата на достъп до лекарства за европейските пациенти. Благодаря, госпожа Алкен. Здравейте, професор Рази. Добре дошъл на заседанието ни. Радвам се, че говорихте за прозрачността и клиничните изпитвания. Наистина очакваме постигането на добри резултати след дългата битка с отрасала. Благодаря за добрия отговор, който ни дадохте. Според мен има някои проблеми във връзка с прозрачността. Наскоро бе установена нова политика в областта на конфликтите на интереси. С какви ресурси разполагате, за да направите проверка на точността на декларациите за интереси, на експертите, с които работите? Установили ли сте случаи на неточности в тези декларации до момента? Ако отговорът е да, какви действия сте предприели? Според мен не би трябвало да има каквито и да било конфликти на интереси, ако следва да се спазват принципите на добра администрация. Не е достатъчно само да се подават декларации за интереси, при положение, че става дума за орган, който взема решение от името на европейските граждани, по-точно на европейските пациенти. По въпроса за прозрачността. Малко бях разочарована по отношение на прозрачността. Искаме да има повече прозрачност във връзка с научно-изследователската дейност. Например, при разработването на някои вакцини. Какво предприемате, когато резултатите от отделни научни изследвания си противоречат? Какво предприемате, за да разполагате с надежни данни. Ако не предприемате действия в тази област, сред пациентите се създава несигурност. Например, при програмите за вакциниране. Прозрачността е изключително важна, тъй като тя също като конфликтите на интереси се вписва в принципите на добрата администрация. Още нещо, за което говори госпожа Конечна – и по-точно лекарствата сираци. Мога да ви дам за пример ибупрофена, който може да бъде закупен тук за 5 евро. Продава се в момента срещу 380 евро под ново име. Не може да се допускат подобни практики. Доколкото знам, Този препарат се продава срещу 510 евро. Има друг препарат, който се продава срещу 510 евро под различно име. Първоначалната цена е била 180 евро. Трябва наистина да има основателни причини за нови наименования за лекарствата. адаптивните методи. Знаете, че сме много загрижени във връзка с това. Много са загрижени и някои НПО. Неведнъж съм се изказвала по въпроса. би трябвало само по изключение да прилагате тази ускорена процедура. Преди това трябва да се прави добра оценка много е лесно да се намерят пациенти, които настояват за разработването на нови лекарства, но след това, след като се пуснат тези лекарства на пазара, се оказва, че няма информация, например, за страничните им ефекти. Затова тази процедура трябва да се прилага само при изключителни обстоятелства. Това е закрепено в действащото законодателство. Не бива подобни действия да се превръщат в установен модел. трябва наистина да ни дадете гаранции, че вашата агенция защитава пациентите, че се бори за ефикасни лекарства, както и за добра информация. Госпожа Дали. Благодаря, господин председател. Господин Рази, благодаря ви, че приехте поканата ни. Приветствам вашата агенция за неодавнашните и усилия за установяването на напълно прозрачен процес спрямо потребителите. Надявам се, че това ще доведе до промени, ще потикне и други регулаторни органи също да гарантират прозрачност рутинното използване на антибиотици за животни. Би следвало това да бъде забранено в Европейския съюз, но данните на ЕМА показват, че производителите използват в прекалено големи количества силни антибиотици, което води до резистентност. Някои са загрижени във връзка с това, че тази свръхопотреба на антибиотици в животновътството застрашава и човешкото здраве. Може да се стигне до резистентности сред хората, дори когато се използват възможно най-силните препарати. Не смятате ли, че действията на доброволен принцип, така нареченият мек подход, не работят. Господин Шлек. Zahvaljujem господин Пресенше, господин директор Реси. Е, е, благодаря, господин председател, господин Разим. Радваме се, че днес сте сред нас защото всички ние имаме въпроси към вас. Първият ми въпрос или по-скоро коментар се отнася до това, което казахте в началото за Брексит и вероятните последици от Брексит за работата на агенцията ви. Не може ли да има възможности за по-бърза комуникация и така да се реши проблемът? Къде бихте искали да е следващото седалище на ЕМА? Бихте предпочели по-скоро стара държава членка или бихте се насочили към някои от новите държави членки? Седалището на ЕМА в момента е в островна държава, т.е. в известна степен сте изолирани къде би ви се искало в бъдеще да е седалището на агенцията? Вторият ми въпрос се отнася до прилагането на директива 62 от 2011 година. Тази директива урежда фалшифицираните медикаменти в Европейския съюз. Вече изтече срокът за въвеждането на тази директива в националното законодателство. Срокът за въвеждането на акта за фармакологичната бдителност в националното законодателство е 2017 година. бе предвидено удължаване на срока от 1 януари 2017 до 9 септември 2017 година по силата на делегиран акт на Европейската комисия. На Европейската федерация на фармацевтичната индустрия бе бяха предоставени правомощия в това отношение. А каква е всъщност ролята на вашата агенция? Тя отговаря за лекарствените продукти и за общественото здраве. Явно има проблеми на европейско равнище. Има проблеми с въвеждането на тази директива в законодателството на държавите членки. Има забавене при въвеждането комисията действа на своя глава. Каква роля се пада на вашата агенция в случая? Давам думата на представителя на управителния съвет на агенцията. Господин Борг. Благодаря. Радвам се, че съм отново сред вас. Брексит. Нека допуснем, че член 50 ще бъде задействан през месец март тогава процедурата ще приключи през март 2019 година. Това е прекалено кратък срок за преместване на седалището на агенцията. Затова и трябва да се окаже натиск върху съвета за вземане на решение. В идеалния случай денят на Брексит би бил един най-обикновен ден за агенцията. Би трябвало преместването на седалището и да протече безпрепятствено. Създадена ли е специална работна група в агенцията, която да работи не само по въпроса за преместването. Има известна несигурност във връзка с промяната в мястото на седалището ви тъй като толкова много държави се конкурират помежду си. Това само добавя към несигурността. Затова според мен трябва да се споразумеем с град. Това ще ни даде възможност да започнем колкото се може по-скоро работа. Трябва да се създаде и работна група. Говорихте за ограничения по отношение на човешките ресурси, без да уточните какво имате предвид. На какво се дължат тези ограничения? В кои области са те? В кои области смятате, че нямате достатъчно служители? Опитът ми като политик и комисар показва, че нито една институция не твърди, че има достатъчно персонал. Винаги твърдят, че не им достигат служители. Не можете ли да решите проблема като вземете предвид и въпроса за преместването, както и спада в курса на британската лира. Какво смятате да направите по този въпрос? Последната дума се пада на комисията в лицето на господин Рис. Нямам коментар ще направя само един общ коментар. Взаимодействието ни с господин Гидо Рази и неговите сътрудници до момента винаги е било отлично. Всеки ден работим за задълбочаване на връзките по между ни. Установили сме много добро работно сътрудничество. Работим заедно по редица проекти в областта на издаването на разрешения, както и по проекти от международен мащаб. Благодаря ви за отличното ни взаимодействие до сега. С удоволствие ще ви съдействаме и за решаването на всякакви други проблеми в бъдеще, като, например, проблема с Брексит. Благодаря. Давам думата на господин Рази за отговори. Благодаря, господин председател. Ще направя всичко възможно, за да отговоря на въпросите ви. Предварително се извинявам, ако пропусна някой въпрос. Много от вас говориха за Брексит – Депутатът ви за връзка попита какви са били проблемите преди Брексит. Това бе един много добър, според мен, въпрос. Създаде се атмосфера на несигурност, поради което мотивацията на служителите става все по-сериозен проблем предвиждаме допълнителни мерки, за да подпомогнем служителите си. Вече започнахме процедура по търсене на потенциални нови служители. Някои настоящи наши служители не искат да рискуват, не желаят да останат в Обединеното кралство. В рамките само на няколко месеца шестима служители подадоха оставка, а през изминалите пет години сме имали много малко оставки. Действащата процедура за подбор на служители показва една тенденция а именно оттегляне на някои кандидатури. Имаме една възможност за решаване на проблема, именно постоянно да наблюдаваме натовареността и да я актуализираме. Има и още една област, в която можем да предприемем нещо, именно да установим дали държавите членки разполагат с допълнителен капацитет, за да поемат 20% от натовареността които се падат в момента на Обединеното кралство. Разполагаме и с център за обучение. Този център разполага с мрежа в цяла Европа. Това е опит от наша страна да наберем и обучим колкото се може по-бързо необходимите ни експерти. Провеждаме обучения в цяла Европа, като изпращаме както обучители, така и обучавани. Тази мярка работи много добре. По въпроса на господин Борг, сформирали сме вече работна група, която разглежда всички възможни аспекти. По въпроса за това как ще протече конкретно преместването на седалището. И не сме толкова загрижени във връзка с организационния аспект. Преди две години се преместихме в нова сграда. Тогава прекъснахме работа само за един час, така че имаме опит с преместванията. Разбира се, по-различно стоят нещата с преместването в друга държава, но това не ни тревожи. Тревожи ни по-скоро това дали ще можем да продължим да работим добре. Един от проблемите, за които говорих, е установяване на връзка между отделните експерти. Всяка година трябва в подходящ момент да свържем едни с други 4000 експерти – да организираме полети за тях, да им резервираме настаняване в хотел. Тук могат да възникнат проблеми. Друг въпрос, който зададоха немалко от вас е какво въздействие можем да окажем? Ами никакво. Нямаме думата по въпроса за това къде ще се премести седалището ни. Доколкото знам, това решение ще бъде взето единствено и само от съвета, от държавните и правителствени ръководители на държавите членки. Най-доброто, което можем да направим от своя страна е да разясним как функционира нашата организация, каква е нейната значимост по отношение на безопасността на лекарствата и конкурентоспособността на отрасъла. Не знам дали отговорих на всичките ви въпроси за Брексит. Припомнете ми, ако съм пропуснал някой. За човешкия папилома вирус, да, прави сте. Имаше отправен въпрос към нас. Комитетът е, го обсъди, научните аргументи, на базата на всички налични данни. Стигнахме до заключението, че двата синдрома, които са описани, имат същата чистота и при вакцинирани, и при невакцинирани групи. Тоест няма връзка между вакцинирането и двата синдрома. Поне данните, с които разполагаме, са такива. Всички се надяваме, ако има спор по този въпрос, онези, които не са съгласни, да предоставят данни, а не да дискредитират институцията. Подходът е научен. Следваме научните доказателства. Ако излязат нови научни доказателства, ще вземем решение в светлината на тези доказателства. Благодаря за възможността да говоря и за аутизма. Знаем, че аутизмът и ваксините никога не се пресича. Това са паралелни или успоредни линии, които дори в а, бъдещето не се прекъсват. Имаше някои измислени истории, които не са верни. Това са измислици, и медийни скълъпени истории. Как се задейства подаването или реферирането? Това е много ясно. Има правила. Може едно лице да подаде а, информация, която има някакви доказателства и да повдигне въпроса. Комитетът има съответен срок да преразгледа, а, да види дали реферираните документи могат да се вземат предвид или пък може да има пояснение без такова. The, uh, За подходът без вакцини. Има голямо безпокойство в този смисъл. Държавите членки са тези обаче, които могат да водят кампании, или да насърчават вакцинирането. Притесняваме се и ние обаче, надяваме се да можем да координираме кампании подкреп, с подкрепа. Получихме подкрепа от страна на Европейската комисия, що се отнася до антимикробиалното на тази, извинете, резистентност. за да не се стигне до това да имаме смъртни случаи от болести като заушка. Ваксините са ефтини и могат да се използват. Можем да предоставяме данни. Не можем обаче да водим активна кампания. Комисията обаче провежда различни инициативи в този смисъл. Uh, за адаптивните методи мнозина запитаха за тях. Нека да дам цифри. 60 и две дружества, извинете, лекарства, трябваше да минат по тези а, адаптативни пътеки. 18 приехме да разгледаме, а само 7 в крайна сметка получиха разрешение. Може да се оплакваме, че няма успех. Може да кажем, че улесняваме достъпа. Какво означава да се премине по адаптивна пътека или метод? Това означава, че има сериозна медицинска потребност, за която няма необходими лекарства. И е необходимо да се съберат е, доказателства, но традиционните методи не дават такава възможност. Говоря за извънредно редки заболявания, с много малко заболели от тези заболявания, където традиционните клинични изпитвания не могат да бъдат провеждани или ще отнемат прекалено дълго време или изследването трябва да бъде направено така, че да отговаря на реалните симптоми на заболяването. Методологията за преценяване на процента риск и процента полезно действие, имайки предвид колко са малко хората, които са болни от заболяване. Та там ще има по-голям риск при тях, отколкото ползи. The problem. The problem in... Откъде идва проблемът? Последната част от веригата е проблемът. Това са нерешени проблеми в края на пътеката. Това е пилотен подход и е подход, който все още подлежи на разглеждане. Може да бъде обаче и подход за решаване на решени проблеми. На 8 декември ще свикаме едно заседание, комисията поиска да го свикаме, за да поясним тези аспекти и да видим дали това са пътища, които може да бъдат преследвани в бъдеще, какви са слабостите, какви са силните елементи, какво може да бъде подобрено, какво трябва да бъде променено и се надявам с приноса на всички, ако има по-добри решения или ако ще ако има решения за подобряване на този подход, те да бъдат предоставени търсим решение. Обаче за момента не виждам нови, много, много нови предложения а, за това да се справим с поколенческите доказателства, без да планираме преоценката на доказателствата и да направим нови изследвания за по-малък брой заболели, където е много трудно наистина да се съберат доказателства. Oh, well, one other... Още един проблем – патентите. Напълно разбирам проблема с цените, патентите – пазарните възможности, от които някои се опитват да се възползват, вместо да решават проблеми от медицински характер. И някои реални или нереални пътища към пазара. За съжаление, това е отвъд нашата работа, нашия мандат. Няма как да се занимаваме ние с патентни въпроси. Само по педиатрични въпроси бихме могли да излизаме с мнение. Още нещо. Недостигът и паралелния внос. Можем само да се стремим да решим проблема. Когато има недостиг, е, може да се справим само с, е, с него само, що се отнася до качеството. Успяхме да говорим с Асоциацията на ръководителите на медицински асоциации, плюс нашата агенция, плюс Европейската комисия. Работим, за да решим този проблем. Паралелния внос и износ е, обаче не са в нашия мандат и не можем там да се месим. Дори други генерални дирекции не могат да се намесват по този въпрос. Мисля, че това е голям проблем и се надявам, че някой ще започне да го обсъжда и да обсъжда какви са последствията от този паралелен внос и износ конфликт на интереси. Въпросът е двояк. Имаме шестима винаги, които работят из цялата агенция и се занимават точно с това – конфликт на интереси. Штатни служители. Те са активни, правят предварителна, последваща и е, внезапна проверка. Най-силната политика е, е нашата. Имам предвид е, политика за конфликт е, на интересите в целия свят. Обаче ние не сме полицейски орган, така че винаги Приветстваме сигнали и подаване на информация. Ако някой ни подаде информация, ние ще реагираме. За съжаление обаче, това е всичко, което може да направим. Мисля, че политиката ни за конфликт на интереси е най-добрата с законодателството, което имаме. Дори правим повече, отколкото можем. Нека да проверя нещо. Uh, well, I, I think we have three policies in place. Три политики имаме за различните нива. Имаме управленски борт, е, експертен комитет, имаме процедура за е, разследване на евентуални нарушения на поверителността. Имаме нужда обаче от външни лица, от помощта, извинете, на външни лица. Ако някой знае нещо, би трябвало да ни изпрати информация и ние ще я проверим. Е, След това госпожа Дали, постоянното използване на антибиотици е, в ветеринарната медицина. Искаме с 65% да намалим използването на антибиотиците е, в ветеринарната медицина. Извинете, 65% е за използването на колестин. Е, един от докладите показа, намаляване на ползването на антибиотици в тренираната медицина, но така ли иначе още много може да се направи там. Знам, че в Европейската комисия се работи по ветеринарното законодателство и ми смятаме, че всичко върви в правилната посока. Смятаме, че това законодателство ще може да намали допълнително използването на а, антибиотици в случай, когато това може да бъде избегнато. За хората сега. Отново проблем тук е неподходящото използване на антибиотици. И това идва от честото им предписване тъй като това е един от основните проблеми. Отново Европейската комисия е предприява сериозни действия, ние участваме в тях, също така координираме работата с другите две агенции, които се занимават с темата. Едната от тях е ЕФСА. Нека видя какво пропускам. Фалшифицираните лекарства. С това се занимават държавите членки. Ние нямаме възможност тук да предприемем действия. Можем да се намесваме само като даваме указания, оказваме натиск, излизаме с публикации, но не можем пряко да се намесваме. Това, което можем да направим, и имаше, между другото, конкретен въпрос на който трябваше да отговоря. If, uh... oh, okay. If the, the... Дали може да сме сигурни, че няма фалшиви лекарства. Не можем да сме сигурни, разбира се, но нивото на проверки и способностите за провеждане на такива проверки е добро. Имаме много малко фалшифицирани лекарства. Проблемът обаче е интернет. Посредством интернет 90% от продаваните там лекарства са фалшиви. И това крие големи опасности. Онези държави, които продължават да използват системата на аптеките, за тях може да кажем, че е, нивото на фалшификати там е много-много ниско. Ние работим тази посока също. Много често има кражба на интелектуална собственост и след това фалшифициране на тази открадната интелектуална собственост, но това е част от престъпността. Подаваме информация а, на инспекторите. Знам, че някои държави членки използват граничната си полиция. Има много инициативи в тази посока и ние правим всичко възможно. Но прилагането в крайна сметка е в ръцете на държавите членки. Сега за цените. Важен е този въпрос. Отново, тук нямаме правомощия Опитваме се да направим всичко възможно за това да работим ефективно и ефикасно и да намерим начин да намалим ненужната тежест по разработването. Това може да доведе до големи пазарни ползи, но нямаме пряко влияние. Or is to cooperate more strictly with the HTA Работим с органа HTA, за да можем да видим истинската стойност на едно ново лекарство. Но как ще стане това и как това ще бъде преведено в цена е отвъд нашето разбиране и е отвъд правомощията и на Европейския съюз, тъй като това е в ръцете на държавите членки. И трудно може да се преговаря. Ресурсните ограничения. Имаме такива проблеми. Ще ви дам примери. Всички казват, имаме нужда от повече ресурси. Всеки един от менеджерите, които работят в моята агенция, казват, имам нужда от повече ресурси. Това е нормално. Приложихме три регламента, без да се увеличи щатната бройка. Как работим а, с а, служителите? Имаме средносрочни договори, краткосрочни договори. Тези хора могат да работят по по- а, дребните въпроси. Когато обаче се работи по по-щекотливи въпроси, свързани с поверителност и повече експертни познания, там имаме нужда от е, експерти, на които може да се разчита. И ще ви дам един пример. За достъп до документи сме заделили 25 човека. 25 човека достъп до документи. Това означава, че трябва да изберем най-добрите експерти – това са хора, които трябва да познават тематиката а, и научните данни. И това е за сметка на основната ни дейност. Когато се опитаме да подпомагаме недостатъчно обучени колеги, то тогава трябва да се задели много време, за да бъдат обучени те. Това са хора с отлични идеи. Е, понякога има отлични лекарства, които могат да развият, но да речем дизайна е погрешен или няма достатъчно опит. Това означава, че се правят изпитвания, изпитванията се провалят и съответно пациентите, които са участвали в тези изпитвания, може би са претърпели негативни последствия. Имаме около 600 а, научни съвети, които отправяме, около 300 протокола на недостатъчно обучени експерти. И това е, не можем повече. Освен това, ни бе казано с 2% всяка година да свиваме щата а ние се разрастваме. Бюджетът ни се увеличава. Това е един положителен бюджет. И а, теоретично искаме да имаме по-добри експерти, обаче не ни се дава тази възможност. И стигаме до преломен момент вече. Това е. Обаче няма нужда на вас да ви го казвам, защото вие това много добре го знаете. Sorry for what I forgot. А, благодаря и извинете ме за това, което забравих. Благодаря, казва председателя. С това можем да приключим с тази точка. Нека да благодарим на господин Рази за толкова изчерпателните разяснения и за всички отговори. Agenda, is, uh, Сега стигам до следващата точка, проекто резолюция за um, регламента относно лекарствени продукти за педиатрична употреба. Има думата докладчика госпожа Горстет. Благодаря, господин председател. Ето тук сега става дума за една резолюция, свързана с регламента за лекарствени средства за педиатрична употреба. Резолюцията има своята важност по две причини. Първо, за да упражним натиск върху комисията, за да може до края на 2007 да излезе с доклад за прилагане на, е, на регламента, който датира от 2006. Много е тър... силно търсеното от асоциациите на родителите и педи... педиатри и за това е изключително важно да се излезе с този доклад възможно най-скоро. Ние от известно време се опитваме да упражним натиск, но се наложи да чакаме и ще чакаме до 2017. Също искаме да покажем на комисията, именно с цел публикуването на съответния доклад, какви са възможните пътища за подобряване, по които вече работим и които ще им предложим. Аз бях докладчик за регламента от 2006. Там се получиха много сериозни моменти на напредък, за, за изследванията за всеки медикамент, когато се използва за деца, но има и някои пречки, практически пречки, които спират ефикъв... на този регламент. Особено, що се отнася до случаите на заболяване на от рак при децата. Все още има твърде е, малко конкретни лекарства, предназначени за педиатри, е, педиатрична употреба. Затова и трябва регламента да бъде е, тотално преразгледан, освен ако комисията не реши нещо друго. Първо, е, спешно има нужда от е, тази дейност, защото една, едно преразглеждане изисква много време, а пациентите нямат такова. После, настоящия текст е една отлична база за работа и ще е контрапродуктивно да се поставят по въпрос основните му принципи. Но могат да се постигнат известни подобрения посредством, примерно, насоките на агенцията. И в такъв смисъл в тази резолюция даваме няколко писти за действие. Първо, да се провежда изследване на, на лекарството не с клинични изпитвания върху деца, а посредством механизма на въздействие, при, установен при изпитванията при възрастни. Защото в момента много често педиатричните изследвания на, да, на дадени е, лекарства, тъй като се смята, че съответното заболяване не е толкова често срещано при деца, се ограничават. Също така трябва да има и по-реалистични планове, по-гъвкави, за да може е, да се осъществи връзката между агенцията и лабораторията в възможно най-кратък срок. В момента е, плана за клинични изследвания са твърде, е, се проточват твърде дълго или се отхвърлят след като няма достатъчно достоверни данни. данни. Така че трябва да има по-гъвкави, но по-системни изследвания. После трябва да се преразгледа системата на санкции и обещетения и как тя може да бъде подобрена. В момента има стимули. шест момента за допълнителна защита за патента, но тази мярка влиза твърде късно в процеса и затова и не е интересна а, би следвало да има а, стимули а, е, конкретно за а, е, лекарствата за педиатрична употреба. Дори когато а, е, продукта се използва и за възрастни, и за деца. А когато става дума само за употреба за деца, тук е, става дума за много редки случаи и много свити пазари, трябва да има стимули. Значи, ако се подобрат е, мерките за стимулиране, следва да се въведат и ефективни санкции за лабораториите, които не спазват съответните задължения. Така и много повече ще се повиши ефекасността. Защо казвам, че не е необходимо да се преразглежда регламента? Защото тези мерки, за които говоря, те не, се, е, те не са разписани изрично в регламента, те, но се подразбират в духа му и могат бързо да бъдат осъществени, ако има подкрепа на съответните заинтересовани страни. Ние можем да се обединим, да, да работим в този смисъл, защото това е в интерес на болните деца. Благодаря. Благодаря, госпожа Жантиле. Благодаря, председателю. Вече имахме възможност да подчертаем колко е важна тази дискусия. Съгласна съм, с казаното от колегата и вниманието, което обръща тя на това, че трябва да се работи и бързо и качествено, тъй като темата е от голям социален интерес. Отвъд цифрите, които познаваме добре, 6000 пациенти на педиатрична възраст или детска възраст всяка година умират. Има също така и голям брой пациенти, които, макар че са оцелели, след това страдат от осложнения, които занижават качеството на живота им. Смятам, че регламентът трябва да бъде разгледан отново. Има някои проблеми, които трябва да бъдат разрешени. Например, използването на механизма за действие. Превентивно експериментиране или използване на същия продукт при онкоболните, при възрастни. Информацията в този смисъл е голяма и надежна. Много е трудно, дори невъзможно, един тумор на напреднала възраст да се появи по-рано на детска, но някои от лекарствата, които се използват при възрастни, имат определена ефективност и ефикасност при децата. При тумори, които много често, например, не се появяват на по-напреднала възраст. Тоест, ето това е механизма за действие, за даване на стимули и Трябва да дадем първо място на научните изследвания, за да може да се работи по тази тема, която економически наистина не води до големи печалба, но има огромно въздействие и е, има високо голямо въздействие в обществото. Що се отнася до измененията, мисля, че ще можем да намерим момент, в който да включим всичко това и да говорим за стимулите, но и да дадем възможност за създаване на мрежи по интереси и научни дейности. Могат да участват и публични, университетски е, научно-изследователски лаборатории и това според мен е много важно, за да участват те при тези изследвания. Грация, на мистер Пьека. Благодаря. Господин Пьека. Решението в момента е да, да се действа за лекарствата за употреба за деца. В такъв смисъл комисията трябва да преразгледа парламента 992 от 2006. Изключително сега се отбелязват 10 години от одобряването на този регламент, но 10 години в е, медицината и в новите технологии е цял век. Е, непрекъснато се случват нови неща, сменят се лечението, лекарите използват е, много модерни методи и техники, персонализирано предписване на лекарства. За това трябва да излезе комисията с този доклад за лекарствените средства за деца, а също и да се преразгледа регламента с цел да бъде подобрен. Това е от изключителна важност, тъй като става дума за човешки живот и по-специално живот на деца. Новия регламент за лекарства за педиатрична употреба трябва също така да има и високо ниво на достъпност, т.е. леченията да бъдат и достатъчно достъпни, макар и е, модерни. А също така трябва да има стимули за производството и за други институции, които се занимават с е, научни изследвания, да имат стимули за работа. По отношение на патентите, виждаме, че има така проблеми, свързани с е, авторски права и така нататък. Затова смятам, че регламента ще помогне за намаляване на тези напрежения. А също така средствата за клинични изпитвания ще помогнат на бюджета на страните членки. Всичко това има за цел да се използват най-добри методи за запазване на човешкия живот. Това се отнася с особена сила за децата с онкологични заболявания или други редки заболявания, които се срещат само при деца и то в много редки случаи. Макар, че проблемът е сложен и много комплексен, новият регламент ще може да предложи и по-гъвкави решения за по-комплексно решаване на въпроса и за по-добро използване на съответните средства, включително и тези на страните членки. Благодаря. Благодаря, господин Педичини. Благодаря, председателю. Тази тема, темата за използване на лекарствени средства при деца, изисква голямо внимание. И ние сме съгласни с тази резолюция, особено споменаването на това, че няма лекарства за педиатричните патологии. Искахме обаче да бъде опазена прозрачността и да няма конфликт на интереси в педиатричния комитет. Аз лично казах, че се безпокоя за настоящата система за премии и стимули, което се дава на фармацевтичните фирми, които просто, когато направят някакво проучване за лекарство, което евентуално може да се използва при деца, получават такава премия или такава сума. Когато определена фирма е проучила определено лекарство за употреба при деца, независимо дали има резултат или не, да речем няма с никаква сигурност, те отново получават такива стимули. Това означава, че за лекарства за възрастни, които след това се изуч, изучават за детска употреба, а, се дава възможност педиатрич, а, извинете, фармацевтичните фирми да разширяват патентите си и за деца, без да има някаква ясна полза от това. Изляза с изменения на втори етап, но не може да се подкрепи тази резолюция, защото трябва да бъде изяснено това. Иначе има риск да се одобри една линия, която всъщност е само от полза за фармацевтите, а не за излекуването на тези заболявания. Е, благодаря. Нека да се обърна сега към представителя на комисията. Господин Рис, имате ли коментари? Благодаря, господин председател. Нека да ви уверя, че за Европейския съюз здравето на децата е много важна социална и политическа цел. Затова и приветстваме дискусията на тази тема във вашата комисия и е, подчертаваме, че ние търсиме най-доброто решение. Дискусията е в, се случва в удачен момент, защото в момента ние работиме върху регламента за лекарства за педиатрична употреба. Считаме, че този регламент ще предостави необходимите лекарства за лечение е, и справяне с съответните заболявания. Също дружествата твърде често се обръщат към пазара на лекарства, предназначени за възрастни и в такъв смисъл стимулите са важен въпрос. Освен това не бива да забравяме какво казват педиатрите. Децата не са, не могат да бъдат третирани като възрастни. Те имат своите специални нужди и е, съответно изследването на лекарства за педиатрична употреба трябва да бъде целенасочено за тази е, цел Регламентът промени начина по който работи и пазара и производителите. Регулаторите могат да въздействат директно върху програмите за изследване и разработване на съответните дружества и да насърчава изследването на произвеждането на лекарства за педиатрични цели. Определено е, регламента има своите граници и по отношение на това какво може да бъде постигнато. Въвеждат се задължения, но тези задължения са свързани е, с разработката на лекарства за употреба от възрастни. Това трябва да се подчертае. И допълнителното им употреба в е, педиатрията следва да бъде разписана отделно. И ние се опитваме да, е, да, да опишем този проблем във втория ни доклад. А именно дали новите продукти е, са предназначени за най- е, необходимите или най-често срещани нужди в педиатрията, дали се покриват белите петна, дали се използват нови е, понятия като персонализиране, предписване на лекарства, дали е, се дава достатъчно приоритет на конкретно педиатрични клинични изследвания, има ли достатъчно данни. И също така се опитваме да отчетем и економическото въздействие на регламента, е, освен това и е, за инициативи за информираност и така нататък. Много така сложен е проблема и с е, научните данни и доказателства. Работим и по него. С този месец се надявам да започнем с консултация, за да могат заинтересуваните страни да дадат и своите становища. Всеки глас трябва да бъде чут, педиатрите, онколозите, индустрията и така нататък, преди да доразвием регламента. Комисията все още не е в състояние да излезе с заключение. Ние не можем да ви кажем сега на къде ще тръгнем, но се надяваме е, през 2017 да изработим доклада в окончателния му вид. Също Тук трябва да се отчитат и заключенията на съвета за фармацевтични продукти от юни тази година, а също така и предвиждания доклад за достъп до лекарствени средства, т.е. да се отчита и по-широкия контекст, защото регламента за лекарствата за педиатрични употреба визира конкретните нужди на децата. Опитваме се също да разработиме и международното сътрудничество в това отношение. Ще има среща между експерти на ЕМА, на комисията и, и е, на е, съответната агенция в Америка, за да видим как може да осъществим сътрудничество. Проблема е достъпа до данни от медицински изпитвания и така нататък. Ще се опитаме да говорим по тези въпроси. И е, имаше един съвсем конкретен въпрос, повдигнат е, тук е, за онкологични лекарства за педиатрична употреба. Да, работиме и по този въпрос. Е, има а, статистика. За момента сме дали разрешения а, в последните 10 години за 11 лекарства. Това не е огромен брой, но преди да се появи регламента, техния брой беше само 3. Така че е, все пак е напредък. Разбира се, картината е много по-сложна. И е, когато е готов доклада в комисията, ще ви го представим и на вас, и на съвета за по-нататъчни дискусии. Благодаря, казва председателя. Нека да ви напомня, че срока за изменение е 19... 10 ноември по обед и на 8 декември ще гласуваме в нашата комисия. Други точки в дневния ред няма. Следващото ни заседание на 21 ноември в Страсбург. Благодаря ви и с това закривам заседанието.